dear colleagues let's start. Uh, i submit to you uh, the following changes to the draft agenda. New point. Здравейте! Имаме нова точка в дневния ред, точка 7, структурен диалог с комисария Кинг. Също времено приемането на коригендума към регламента за ЕОЛИСА. Тази точка е отложена. 12-та точка за хуманитарните визи на докладчика Лопес Агилар също е отложена. Ако няма възражения по дневния ред, можем да приемем, че се одобрява. Освен това, трябва да одобрим протоколите от заседанията от 11 юни и 2 юли тази година. Другите протоколи все още не са преведени, но те ще ви бъдат представени за одобрение. Сега започваме размяната на мнения с, заедно с Комисията по бюджетен контрол размяна на мнение по създаване на Европейската прокуратура. Уважаеми колеги, приветствам и колегите от Комисията по бюджетен контрол. Тук е и заместник председателя от тази комисия. Както знаете, Европейската прокуратура беше въведена като мярка за сътрудничество. Имаме и правно основание. Това е член 86 от договора. В момента участват 22 държави членки. Правомощията на Европейската прокуратура се ограничават до измами с финансовите интереси на Европейския съюз. Същевременно се използва единствено процедурата на съгласие. Не може да има промяна в договаряния инструмент. Има насоки, има две резолюции. Съгласно комисията, след първите три години, това е етапа на изграждане, Европейската прокуратура би трябвало да поеме функциите си до края на 2020 година мерките за прилагане на избирането и назначението на Европейския главен прокурор, както и на европейските прокурори, развиването на системата за управление на делата, както и други логистични, административни и финансови въпроси също се разглеждат. Ето защо аз бих искала да ви напомня, че Антонио Мура, който е старши италиански прокурор, е бил предложен от Европейския парламент. Ние трябва, освен това, да оценим качествата на кандидатите за европейски прокурори преди тяхното назначение от съвета. Има и други въпроси, свързани с условията за изпълнение и назначението на главния прокурор. Те са свързани с възрастта на прокурора и неговия мандат. Но сега ще дам думата на господин Тарант. Искате ли да кажете няколко думи? Uh, Благодаря ви. Трябва да кажа, че тази сутрин имам трудната задача да заместя госпожа Гресле. Разбира се, тя не може лесно да бъде заместена и за това бих искал да кажа няколко думи по този текст, преди да чуем и комисията. Ние оценяваме постигнатия напредък. Освен това, искаме да обявим, че съвместната инициатива на Конт и Либе се развива. Ние искаме комисията да направи преглед на планирането на структурата на Европейската прокуратура. Очакваме резултатите от този преглед. Причината е защото наскоро към нас се обърнаха обезпокоени държави членки. Те смятат, че предвидените ресурси за Европейската прокуратура са нереалистично ниски. Трябва да се има предвид какви са нуждите на прокуратурата. Освен това, още две държави членки се присъединиха след приемането на регламента. Това са Малта и Холандия. Следователно ресурсите ще бъдат още по-свити за всяка отделна участваща държава членка. Резултатите от прегледа на комисията могат да бъдат обсъдени на друго съвместно с заседание на Либа и Конт, ако това е необходимо, след няколко седмици. Благодаря. Много благодаря и сега искам да дам думата на комисията господин Шонка от ГД Юст. Благодаря ви, госпожо председател. Тук е и госпожа Хофман от Олаф. Ако позволите, тя също ще вземе думата след мен. Uh, uh, uh, Благодаря ви. Знаете, че се водят разисквания по изпълнението заедно с държавите членки. Аз ще говоря за тях, а представителката на ОЛАФ ще се спре на бюджета, директивата и регламента. Както правилно посочихте в уводните си думи, парламентът участва активно в този процес със своите насоки, резолюции. Господин Мура, освен това, беше посочен като участник в групата за подбор на европейските прокурори и изготвянето на шортлистата. За да се улесни процедурата, освен това, в съвета се работи по законодателните норми по предложение на комисията. Трябва да ви уведомя за предложението на комисията, което беше прието от съвета на 13 юли. Не бяха направени изменения. Комисията, освен това, прие второ предложение на 31 юли, няколко седмици по-късно, за друго решение за изпълнение на съвета по назначение на членовете на изборната комисия. Има списък от 12 члена. В него е вписан и господин Антониус Мура, който е предложен от Европейския парламент – Надяваме се да имаме решението на съвета сравнително скоро, още през месец септември, така че скоро да започне и работата по самия подбор. Надяваме се през месец ноември. Регламентът изисква групата за подбор да състави шортлиста на подходящите кандидати за европейски прокурори, като излезе с мотивирано становище по техните квалификации. Разбира се, необходимо е да се обяви свободното място за европейски прокурор. Ние се обърнахме към парламента и съвета – който ще бъде назначаващия орган на Европейския главен прокурор. Текстът беше представен сравнително неотдавна на двете институции. Надяваме се обявата за място на главен прокурор да бъде оповестена сравнително скоро, тъй като няма време и главният прокурор трябва да бъде назначен до месец март до година – преди парламентът да излезе в предизборна кампания. Освен това, работим с държавите членки в контекста на експертната комисия на комисията и на парламента. Що се отнася до европейските прокурори, това не е обява за свободно място, а по-скоро работна характеристика, в която са отразени изискванията и квалификациите. Те трябва да бъдат покрити, когато държавите членки от своя страна обявят изискванията пред своите кандидати. Техният подбор ще започне след избора на главния прокурор. Искам да спомена и някои въпроси, свързани с служителите. Имаме експертната група за Европейската прокуратура, както и КТ-платформата. Комисията ще отговаря до разгръщане на пълния потенциал на Европейската прокуратура – Съгласно член 20 на регламента за прокуратурата, ние съставихме тази експертна група с представители на държавите членки. Те вече са 22. След присъединяването и на Малта до сега са проведени три заседания на експертната група. Четвъртото предстои идната седмица. Групата разглежда въпроси по изпълнението. Следващата седмица ще разгледаме мерките за изпълнение, предприяти от самите държави членки за включване на Европейската прокуратура в правния им ред. Надяваме се да извършим наблюдение на този процес в хода на годините, така че да има оперативна съвместимост. Ние подкрепяме усилията на държавите членки, ето защо създадохме платформа за ИКТ, така държавите членки ще могат да обменят технически и правни въпроси, да споделят информация. Ние сме предоставили насоки за ИКТ платформата на държавите членки. Тази платформа наистина трябва да улесни процеса на изпълнение. И сега, госпожо председател, давам думата на госпожа Хофман по останалите точки. Благодаря ви. Бих искала да допълня казаното от Питър с още данни. Както разбрахте, с държавите членки се водят разисквания за начина на внедряване на системата. Важен елемент е директивата ПИФ, договорена в съвета и с комисия Либе. Държавите членки са задължени да я транспонират до юли до година. Няма време. Директивата ПИВ, както знаете, има за цел сближаване на дефинициите за деяния. Това е свързано с наказателно-правните системи на държавите членки. Тя е много важен елемент и от работата на Европейската прокуратура в бъдеще. Ето защо комисията ще организира в края на октомври експертна среща с държавите членки, за да се види докъде са стигнали в транспонирането на директивата. Отново, крайният срок е много близо. Няма време и ние ще помагаме на държавите членки. Господин Тарант спомена бюджета на прокуратурата. Знаете, че проекто бюджета за 2019 година беше одобрен от комисията през май. Имаме 4,9 милиона бюджетни кредити за прокуратурата за финансиране на набирането на персонал – това започва 2019 година с главния прокурор, с прокурорите. Голям дял от тези средства, 1,9 милиона, са предвидени за системата за управление на Европейската прокуратура. Това ще е много важен инструмент за ефективната работа на прокуратурата. Вие, господин Терен, споменахте и присъединяването на Мада и Холандия Комисията, разбира се, се радва, че вече има 22 държави членки към Европейската прокуратура. В момента правим оценка на този нов етап – Разбрахме освен това, че във връзка с бюджета и планирането на персонал, и Бейкон ще изпратят съвместно писмо до комисията. Ние ще го разгледаме. Има и друга много важна тема – седалището на прокуратурата – Работата тук продължава заедно с властите от Люксембург, за да сме сигурни, че Европейската прокуратура ще има добро седалище и ще работи добре от самото начало. Постигнахме добър напредък. Сигурно знаете, че люксембургските власти предложиха на прокуратурата да използват безплатно сграда в близост до сградата на Европейския съд. Това е тъй наречената кола Б. Сега обсъждаме техническата страна и финансовите нужди на Европейската прокуратура и начина по който сградата ще отговори на всички тези изисквания. Това са технически въпроси. Накрая искам да кажа, че съм директор по политиките на ОЛАФ. Олаф и Европейската прокуратура ще трябва да работят в тясно сътрудничество съгласно регламента. Комисията има предложение от края на месец май за изменение на регламента за Олаф, така че да се включи и Европейската прокуратура. Ще има нови клаузи, които позволяват ефикасно сътрудничество между прокуратурата и Олаф. Освен това, комисията прави предложение за промяна на някои оперативни норми на ОЛАФ с цел по-голяма ефикасност и ефективност. Ще работим с парламента по това предложение. Както и вие казахте, няма време. за това и разбира се, би било прекрасно с законодателите, парламента и съвета да стигнат до завършек на своите усилия преди края на мандата, но ние очакваме бъдещата работа с парламента. Благодаря. Благодаря преди да дам думата на членовете за въпроси и изказвания. Бих искала сама да отправя няколко въпроса. По финансирането и персонала, бюджетът, предвиден за прокуратурата, ще бъде ли достатъчен? Какво ще направи комисията за, в хода на своята оценка и как ще се прогнозира бъдещата работа с оглед на присъединяването на нови държави членки? След това по набиране на персонала, съгласно член 20 за създаване на прокуратурата, комисията може да назначи след консултация с съвета временен изпълнителен директор, който да изпълнява и задълженията на административен директор. Комисията направила ли е това, посочен ли е междинен изпълнителен директор? След това по назначението на главния прокурор. Какъв е графикът за изпълнение на процедурата по член 14? И по-точно комисията започнала ли е подготовка на своето предложение по изборната процедура? След това, съгласно член 21 от регламента, Организацията на работа на прокуратурата трябва да се води от вътрешния правилник на прокуратурата. Европейския главен прокурор трябва да излезе с предложение за този вътрешен правилник, който да се одобри от съвета на комисарите. Комисията подготвила ли е проекто вариант? на този правилник. И до каква степен е информиран Европейския парламент, как ще продължи информирането на Европейския парламент. Сега давам думата на госпожа Грисберг от Либе. Нека ви напомня, че обикновено нашите изказвания са по две минути. Благодаря, ще бъда по-кратка. Докладчикът, както и колегите, аз се радвам за постигнатия напредък по това досие. По него се работи от години. Аз участвам в работа на комисията Юри. Всичко, което беше представено от Европейската комисия току-що, беше много подробно, за това ще бъда кратка. Има много хора, включително от моята политическа група, които искаме да се предвидят компетенции, свързани с борбата с организираната престъпност и тероризма. Жан-Клод Юнкер представи път на карта миналата година. Там се предвижда публикуването на съобщение, свързано с ролята на Европейската прокуратура за борба срещу изпирането на пари. За всички държави членки това е сериозно притеснение. Европейските граждани се боят за сигурността си. И за това ви поставям този въпрос. Какви са намеренията относно това, което беше обявено миналата година. Благодаря, господин Клинц. Благодаря, господин председател. За мен днес е удоволствие да бъда придружен от две от трите си деца. За първи път са в Брюксел и ще видят как работим. Сега ще продължа на немски. Моля да си сложите слушалките. Днешната възможност е изключително важна. Много хора, много наши избиратели ни задават важни въпроси. Вниманието по отношение на престъпността се засили. Има много престъпления в интернет, свързани с виртуалните валути, например. Когато оформяме и новата многогодишна финансова рамка, би трябвало да обърнем специално внимание на това как ще се разследват финансовите измами. Радвам се, че се създава европейска прокуратура, за да постигнем напредък по отношение на разследването на финансови престъпления. Важното е обаче всички държави да се присъединят към Европейската прокуратура. Ако това се случи, ще можем да гарантираме и по-добро сътрудничество между прокуратурата и ОЛАФ. Това сътрудничество ще може да се радва на една по-стабилна основа. Тези въпроси са важни и е необходимо да бъдат разгледани в бъдеще. Европейската прокуратура не би следвало да бъде изолирана. Олаф има възможността да разглежда някои въпроси като административни нарушения, а пък Европейската прокуратура ще ги разглежда като е, нарушения с наказателно правен характер ще ги разглежда като престъпления. Радвам се, че има напредък. Нашите граждани винаги казват, че постоянно създаваме нови агенции, организации. Може да има основания за създаването на подобни структури, но хората са скептично настроени. Предстоят избори за Европейски парламент до година – Нека да кажем ясно на гражданите, че Европейската прокуратура ще служи на тях, а не е някаква допълнителна част от брюкселската бюрокрация. Благодаря, господин Клин. Сега колегата господин Каврас. Благодаря. Благодаря за тази информация. Бях си подготвил пет въпроса, но три от тях вече получиха своя отговор, така че два въпроса. С оглед на евентуалната връзка между изпълнителната власт и прокуратурата в някои страни, как държавите членки ще гарантират независимостта на делегираните прокурори към Европейската прокуратура, които могат да носят две шапки, да играят две роли. На второ място, какви са основните предизвикателства пред Европейската прокуратура във връзка с неучастващите държави членки? Колегата говори по този въпрос. Това са двата ми много конкретни и кратки въпроса. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор, господин Лопес Агилар. Uh, Благодаря. Изключително важен въпрос обсъждаме. Всъщност това е едно от немногото постижения на този мандат, с което могат да се похвалят и комисията и парламента. Най-важната роля обаче не се играе от парламента, тъй като не става дума за стандартна законодателна процедура. Но от самото начало ние наблюдаваме какво се случва. Следим кога прокуратурата ще започне своята работа. Добавяме своите виждания в хода на работата. Сега е време стратегията да бъде оценена и най-накрая да бъде осъществена. В тази връзка очевидно е, че има нужда от европейската структура, Европейската прокуратура и държавите членки. Ще има делегиране. Необходимо е, освен това да има определене на конкретни цели и приоритети. Защото знаете, че има основополагащи цели, обославящи Европейската прокуратура, позната като ЕПО. Например, борбата с финансовите измами, данъчните измами, измами, които засягат сериозно европейския бюджет. Аз бях докладчик по директивата, позната като за защита на финансовите интереси чрез наказателно-правни мерки. Тази директива изигра основополагаща роля, що се отнася до самото създаване на Европейската прокуратура. В тази връзка бих искал да разбера малко по-добре докъде сме стигнали в изграждането на структурата Европейска прокуратура, за да се подпомагат наистина държавите членки, когато става дума за борба с данъчните и финансовите измами, тъй като тези измами са е, с огромни суми е, и засягат европейския бюджет. Трябва ли да ви напомням, че по някои оценки ДДС измамите всяка година възлизат е, на около 50 милиарда. 50 милиарда е ущърба за националните бюджети. Ето защо ние сме задължени да постигнем напредък в борбата с економическите и финансови престъпления. Освен това е необходимо да има по добро прилагане, по-последователно прилагане на мерките от държавите членки. Затова Нека наистина да направим оценка на стратегията за разгръщане на Европейската прокуратура и нека да чуем вашите идеи за близко бъдеще. Благодаря и последния оратор, госпожа Киничи. Естествено, ще зачитаме правилото на Либе. Две минути за изказване. В нашата комисия Конт проявяваме либерално отношение – и можем да говорим колкото си искаме, но тук си имат свои правила. Благодаря, господин председател. Аз бих искала да благодаря на господата Шрёдер и Хофман. Благодаря за това, което казахте за напредъка. Наистина, приближаваме се към реалното създаване на Европейска прокуратура – с интерес прочетох писмото на Комисията по бюджетен контрол Конти. Аз мисля, че е важно да има достатъчно средства в финансов план. Необходимо е да има достатъчно човешки ресурси, освен това. Би следвало да има наистина последователен контрол върху измамите с цел запазване на финансовите интереси на Съюз. Знаете, че прокуратурата не е единствения орган, който се занимава с измамите. Олаф и други органи също го правят. За това искам да попитам, има ли някакъв конкретен механизъм, който да е пречета? Има ли допълнителни човешки ресурси, за да се осъществи връзката с Европол, например? Присъединиха се нови държави. Всичката тази инициатива се роди възоснова на засиленото сътрудничество. Въпросът ми към госпожа директора от ОЛАФ е следния. Чрез какви ресурси ОЛАФ наистина ще се погрижи да улесни работата на Европейската прокуратура ЕПО? Защото сега участват държави и територии, които в началото не бяха част от Европейската прокуратура. Опитах се да спазя двете минути. Благодаря, госпожа Кодрицка. Благодаря. Сега ще дам думата на комисията да отговори на основните въпроси. Останалите въпроси могат да получат и писмени отговори, поне се надявам. Госпожа Хофман. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за въпросите. Ще отговоря на някои от тях. Колегите след това ще допълнят моите отговори. Ако имате допълнителни въпроси, комисията ще отговори. Нека да се върна на основния въпрос за вас. Човешките ресурси за ЕПО и финансовите средства дали са достатъчни? Комисията направи предложение в рамките на проекто бюджета за 2019 година сега се водят преговори между органите, които определят бюджета на ЕС, парламента и съвета. Естествено, комисията би желала да се получат достатъчно средства, тъй като това е една наистина важна инициатива, рамкова инициатива и съответно прокуратурата трябва да работи ефикасно и ефективно. Ще видим какво ще стане в хода на преговорите. Както вече казах, комисията ще вземем предвид и присъединяването на двете държави Малта и Нидерландия. Вече споменахте временния административен директор. Колегата говори по този въпрос. Процедурата за наемане на такова лице почти приключи. Скоро ще знаем кой ще е този административен директор – още нещо, което бих желала да спомена. Господин Тарант заяви. Не, нека да се коригирам. Господин Терикабрас зададе въпрос във връзка с делегираните прокурори и тяхната независимост. Правилата са ясно разписани в регламента за Европейската прокуратура. Когато действат от името на Apple, тези делегирани прокурори трябва да са напълно независими. Това обясняваме и на държавите членки в разговорите с тях. Как да се превърне в една системна работа това номиниране на, на такива прокурори. Постоянно повдигаме въпросите, за които и вие говорите. Госпожа Киничи спомена сътрудничеството с а, Европол и другите агенции. Това е едно от големите предизвикателства за бъдещето, защото не работим по-отделно. Европол, Евроюст, Олаф, ЕПО. Ще положим всички усилия, за да улесним сътрудничеството между агенциите. Нека да кажа, че нашия нов генерален директор, господин Виле Итала, ще се срещне с госпожа Дебол, директора на Европол през септември. Целта е да се подобри доброто сътрудничество между нашите агенции. Господин Клинц, да, напълно съм съгласна с вас – Жалко е, че не всички държави членки са се присъединили към ЕПО. Комисията работи, за да привлече и други държави. Не е лесно. Много от нещата са свързани с взаимодействието между различните органи. Аз мисля, че е възможно да се измени регламента за ОЛОВ, да се създадат необходимите инструменти, за да се позволи гладкото сътрудничество. Естествено, различните органи винаги трябва да демонстрират готовност да сътрудничат. Но, що се отнася до ОЛАФ, там където аз работя, ние искаме да положим всички усилия, за да може Европейската прокуратура да стане една успешна инициатива, защото в крайна сметка борбата с измамите трябва да е изключително категорична в целия Европейски съюз. Ще положим всички усилия в тази връзка. Сега ще дам думата на колегата. Благодаря, Маргрете. Очевидно аз не съм госп госпожа Шредер. Аз съм Петър Трунка. Не мога да се меря с нея нито по е, красота, нито по мъдрост. Нека да допълня онова, което каза Маргрете. Първо място за гарантирането на независимостта на делегираните прокурори. Има ясна рамка в регламента за Apple там се определя статута на делегираните прокурори. Дори да играят две различни роли, необходимо е те да са независими. Това е много важно изискване. Освен това, има процедурни гаранции в текста, за да се гарантира независимостта на тези хора. Например, една задача може да бъде отнета от един делегиран прокурор, ако има съмнение за конфликт на интереси, съответно казуса може да се разгледа на централно ниво, ще има и е, съответно предпазни механизми в е, устава за служителите, начина по който се плаща на тези хора. Всичко ще се направи, за да може, когато един делегиран прокурор работи по едно досие, той да е независим, макар че естествено ясно е, че идва от конкретна държава членка това а, трябва да кажа. Връзката между изпълнителната власт и прокуратурата в някои държави няма да окаже а, въздействие. Гръбнака на ЕПО всъщност са независимите служители. По отношение на въпроса на господин Агилар, как ще работи ефективно системата и връзката с държавите членки. Тук има много предизвикателства. Работим с държавите членки от първия ден, що се отнася до практическото изпълнение Работим с тях много бързо и много често. Уведомяваме ги какво трябва да направят на процедурно, на национално ниво. Полагаме всички усилия да се заделят достатъчно време и ресурси за прилагане на съответното законодателство и за да може да се номинират наистина точните хора. Първо като кандидати за Европейската прокуратура и на второ място за делегираните прокурори. И накрая ще отговоря на френски на госпожа Гризбек. Вие казахте, че има постигнат напредък, но бихте искали да има допълнителен напредък относно включването и на въпросите за борба срещу организираната престъпност и тероризма. Такова е намерението и комисията предвижда в изказването си господин Юкер миналата година постави срокове до 2025 година. Следващата седмица ще излезе съобщението. Там ще се посочат какви са предизвикателствата, какви са слабостите в системата към момента за трансгранична борба с тероризма. И Европейската прокуратура би могла да допринесе в тази връзка. Ето защо считаме, че е добро решението да се подсилят функциите на Европейската прокуратура и с въпроса за борбата срещу организираната престъпност и тероризма. Остават още 6 държави членки, по-точно 5, които са извън Европейската прокуратура, с които трябва да работим. Имаме механизъм за сътрудничество. Той е посочен в регламента за създаването на Европейската прокуратура и заедно с подкрепата на Евроюст и на ОЛАФ механизмите извън на прокуратурата могат да се използват в помощ на държавите членки. Разбира се, тези държави членки трябва да признаят съгласно принципа, който е установен решенията на Европейската прокуратура да уважават също и заповедите, които се издават от прокуратурата. Мисля, че ще бъде намерена правна основа да се работи с тези държави, които остават извън на прокуратурата. В самия регламент за ЕПО няма достатъчно подробности по този въпрос. Благодаря. Обръщам се към представителя на председателството на съвета. Искате ли да кажете нещо? За минута-две. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Съвсем накратко ще направя преглед по две теми, които се обсъждат в съвета. На първо място, що се отнася до Европейския главен прокурор и обявата за наймане на такова лице. В момента работим сътрудничество ние в съвета и парламента, що се отнася до номинирането на Европейски главен прокурор кандидата трябва да може да приключи 7 годишния мандат, който не може да се подновява преди да достигне пенсионна възраст. А това е последния ден на месеца, в който лицето става на 70 години. Това ще се превърне в задължително изискване в решението за номиниране на такъв главен прокурор. Съвместната декларация е необходима, тъй като тя е пряко свързана с идеята, че ще се позволи да се разшири, да се увеличи възрастта, пределната възраст и тя да е над 66 години. По втората тема, по-настоящем работим във връзка с комисията за подбор. Преди лятната вакансия получихме предложение на комисията. Ако не ни мине котка път, е, ще приемем необходимата мярка на заседанието на Корепер на 12 септември едната седмица и след това през октомври ще може да се създаде тази комисия за подбор. Благодаря толкова от мое име. Благодаря, казва госпожа Кодрицка. Искам да ви уверя, че ще обсъдим днешния дебат на заседанието на координаторите. Това ще стане днес след обед. Ще обсъдим и евентуалното изпращане на съвместно писмо от името на нашите две комисии. Либе и е, Конт. Ще се спомене естествено и позицията на госпожа Гростет като съпредседател. Преминаваме към следващата точка. Както знаете, на 13 януари комисията прие проекта на регламент, който да създаде различни фондове за управление на границите, миграцията и сигурността като част от законодателния пакет, свързан с следващата многодишна финансова рамка за 2021-2027 година. През тази седмица в понеделник чухме комисията, що се отнася до фонда за вътрешната сигурност. Днес ще говорим за фонда за убежище и миграция и фонда за интегрирано управление на границите. Ние имаме правомощия по тези два фонда. Освен това, ние ще имаме и становище във връзка с фонда за е, оборудването за митнически контрол като част от е, интегрирания фонд или фонда за интегрирано управление на границите. Кои са докладчиците? Тане Файон е по фонда за визите, управлението на границите, Мириам Дали е по фонда обежище и миграции, Ерон Ленарс е докладчик по фонда за оборудването за митнически контрол. От комисията тук е господин Франциско Гастело Мескирис. Той е представител на ГД Холм. Тук има и представител на генерална дирекция Таксот. Те двамата ще ни представят основните черти на новите инструменти, които предлага комисията. След това ще отговарят и на въпроси. Ще дам думата на господин Гастело Мескири с 10 минути, не повече. Благодаря, госпожа представител, да ви представя това предложение. Ще бъда кратък, тъй като нямаме достатъчно време. С удоволствие ще отговоря на ваши въпроси или пък след тази среща, където пожелаете. Съвсем накратко, последващите два слайда. Ние извлякохме полуки на базата на направените оценки. Те бяха представени на Европейския парламент това, което извлякохме към, като полуки от сегашните фондове, че ние правим това, което трябва, що се отнася до обхвата, насочват се нещата върху верните сфери, но грешката е липсата на гъвкавост, липсата на координация с останалите инструменти, повече нужда от упростяване и по-ранен етап, на по-ранен етап да се прави оценката. Като пример мога да приведа за липса на гъвкавост при разпределянето на средства на базата на данни от 2010 и 2014, което означава, че когато възникнат криза, свързани с миграцията, с и това стана ясно особено през 2015, 16 и 17, се оказа, че тези средства отиват в държавите, където не би трябвало, тъй като се базираха информацията ни за данните от 2010 до 2013 година. Нещата бяха вече променени. В първата година от периода бяха разпределени средствата, когато възникнаха нови приоритети поради промяна в ситуацията. Нямаше възможност за пренасочване. Това е един важен урок, който сме се извлекли. Разпределението на средствата от фонда. Виждате, че фонда обежище и миграция – е в размер на 10,4 милиарда евро. Това е доста значително увеличение в сравнение с сегашния фонд, тъй като сегашният фонд е три пъти по-малък по размера. Фонда за интегрирано управление на границите ще има 8 милиарда средства. Също ще има средства за децентрализираните агенции по миграцията и убежището. Има 8,6 милиона. Фронтекс и другите агенции също ще получат средства. Комисията ще излезе с ново предложение в размер на 12 милиарда евро. Що се отнася до целите, нещата са доста сходни с тези от миналото. Фокусираме се в три основни сфери, за да можем да постигнем една еднообразна, хармонизирана система на обежище. Това предвижда обучение, подкрепа за законната миграция, преместване, всичко, което е необходимо, за да се гарантират законно приемане на мигранти и също да се предвидят мерки за борба срещу незаконната миграция в сътрудничество с трети държави. Как можем да постигнем това? Ние ще предоставим еднократни суми за международна закрила. Ние ще помогнем също при обучението, свързано с връщането, на незаконните мигранти, с правни консултации и също ще се следи за пълно спазване на достоинството на хората и човешките права. Друг важен аспект, което не е нещо типично, което се казва. Ние винаги казваме, че трябва да има повече сътрудничество, повече координация. Миграцията обаче и интеграцията трябва да присъства всички инструменти и са предвидени повече средства в бюджета, тъй като това са важни средства, въпроси, свързани с социалния фонд, с регионалния фонд, с външните инструменти на комисията. Ние ги обсъждаме с други комисии. Всичко това има сериозно значение върху решаването на проблемите с миграцията. Има заделени средства за тази цел. В фонда Обежище и миграция няма достатъчно средства, за да се отговори на всички потребности по места. Най-важното тук е, че въпреки, че имаме увеличение на средствата, във външните инструменти за целите на обежището и миграцията, Фонда за обежище и миграция също ще разполага с възможности за реализиране на действия не само вътрешно, но и външно с участието на трети държави. Можем да извършваме действия в трети държави, но това ще бъде само на второ място като възможност. Един от въпросите, който беше разискан на широко с заинтересованите страни. Ако Европейския социален фонд обхване въпросите на интеграцията, фондът обежище и миграция също ще се фокусира върху този въпрос и как ще се разпределят функциите, за да няма припокриване между двата фонда. Ние много сериозно мислим по тези въпроси. Разделението а, се прави на базата на естеството на действията. Обежаща иммиграция ще обхваща мерките на ранен етап на интеграцията. Това не означава месеци наред, а онези мерки, които са необходими в самото начало. Тоест, първите мерки, които трябва да се предприемат в подкрепа на беженците, на унеси, които трябва да се възползват от програмата за събиране на семейства и прочее. Така че разделението на функциите се извършва на базата на функциите, които ще е, изпълняват. Мерките свързани с обучението и други, достъпа до пазара на труда, ще бъдат подкрепени от Европейския социален фонд. Но трябва да има известно препокриване, защото понякога дадена държава членка може да не желая да използва социалния фонд за миграционни приоритети, тъй като има други национални приоритети. В този случай фонда обежище и миграция трябва да може да се намеси по-сериозно, т.е. трябва да имаме предвид, че някои дейности може да не могат да бъдат осъществени по линия на социалния фонд в някои държави членки свързани по въпросите на интеграцията. Освен това, агенциите би трябвало да играят в по-голяма роля в всички етапи на изпълнението и наблюдението на изпълнението на програмите на национално ниво. Най-голямата новост, която предлагаме е следната. За да имаме достатъчна гъвкавост, ние предлагаме само 50% да бъдат предоставени на държавите членки в началото на периода, 10% да бъдат предоставени при 2024 в зависимост на ситуацията по места и 40% ще се разпределят всеки 4 години за целия период в подкрепа на новите приоритети на Европейския съюз, които вие като със законодател ще предлагате. Ще има по-амбициозна програма. Вие имате инициатива Например, за 2025 година 40% от средствата ще бъдат за тези нови приоритети. Това е едно важно, защото не винаги ще можем да реагираме бързо, тъй като няма достатъчна гъвкавост. Не можем да допуснем през 2025 година отново да се базираме само на статистически данни, които вече са остарели и се отнасят за 2018-2020 година. Следващия слайд, моля. Така, следващия фонд е фонда за интегрирано управление на границите. За визите първо контрола по границите на... и от друга страна фонд за оборудване за митнически контрол. Визите са в рамките на този фонд за интегрирано управление на границите. Също кораби, хеликоптери, оборудване, всичко това е свързано с ефикасното управление на границите, IT-системи, модернизиране на общата визова политика. Тук, разбира се, сътрудничеството и пълната конф, пълната синергия са наложителни с останалите инструменти. Европейската служба за брегова охрана ще получат подкрепа. Връзките с EBCJ ще бъдат изключително важни за наблюдение на фондовете. И така, кой ще финансира информационните и технологични системи? Основните компоненти ще се разработват е, и разполагат чрез EULISA националните ам, центрове ще се финансират от фонда. По-малките системи, свързани с фонда за вътрешна сигурност, ще се финансират от този фонд. Съвсем накратко ще повторя нещо, което вече казах. Това е същото, което обсъдихме при това, което направихме за предходния фонд. Ние се базираме на информация за 2017 до 2020 година и така ще осигурим допълнителни част от средствата за следващите 3 години и след това 40% за приоритети, така както се развиват на всеки 2 или 3 години чрез процедурата на комитология ще представяме тези предложения на държавите членки и на Европейския парламент. И така, подобряването на новия фонд – повече финансиране, повече гъвкавост, повече условия, които трябва да се изпълняват. Също да има препоръка за оценка по линия на Шенген. Също подкрепа за Европейската служба за гранична и брегова охрана също следение да няма нарушение на основни или човешки права. Други инструменти като АМФ, които съществуват в IBM, те финансират обучението на човешките ресурси, поддръжката и прочие. IT-системите трябва да бъдат разположени и периодично актуализирани. Знаете, че имаме регламент за общо приложимите разпоредби за фондовете, които ще се прилагат и тук. Също съфинансирането ще бъде определено в зависимост от приоритетите. Това са тематичните области. Целта ни е да реагираме по-бързо на променещата се ситуация по места, да се отчитат приоритетите на Европейския съюз, да има повече гъвкавост в управлението на средствата. Опростяването за вас знае, че е важно. Как ще подобрим опростяването? ще намалим броя на а, ревизиите на националните програми. Ще имаме също по-упростени изисквания. Сега съществуващите органи ще поемат нови функции, няма да има създаване на нови. Това представя всички инструменти, които могат да бъдат използвани. Председателката, моля ви да приключите изказването си, тъй като очакваме комисария Кинг в 10.10 и 10 и няма да има възможност за дискусия. Да, значи приключихте. Искам да дам думата сега на госпожа Перола. да представи предложението. Моля ви за две минути. Благодаря, ще бъда много кратка. Ние предложихме изцяло нов фонд, който се интегрира в фонда за управление на границите, за да се отговори на нуждите, изразявани от държавите членки, да има фонд за оборудване на митнически, за митнически контрол по външните граници в интерес на подобен фонд, който да е различен от Митници 1, е да се отчитат дисбаланса, дисбаланса в митническия контрол в държавите членки, не само поради географски съображения, но и поради разлики в капацитета и способностите, с които разполагат. Ние искаме да се допринесем за по-добър митнически контрол, чрез финансирането на оборудване за митнически контрол и да се спре преминаването на повече стоки през най-слабите звена с най-занижен митнически контрол. Ние искаме да имаме истинско интегрирано управление на границите. Аз имам само два слайда. На този виждате всички елементи. Можете да кликнете по всички тях, за да се спра набързо по тях. Основната цел на фонда, който ще бъде в размер на 1,3 милиарда за период от 7 години, е да се подкрепи Митническия съюз и митническите органи за да се защитят финансовите и економически интереси на Европейския съюз и държавите членки, да се гарантира безопасност и сигурност, за да не се допуска незаконна търговия, като същевременно се улеснява законната търговска дейност. Конкретна цел е фондът да финансират е, закупуването, поддръжката и усъвършенстването на оборудване за митнически контрол, на високо ниво. Става дума за инспекции, които да използват екс-рей, мобилни лаборатории и няма припокриване с а, това, което се прави по интегрираното управление на, на границите, така както беше представено от колегата, например, закупуването на а, оборудване за граничен контрол. За да се разпределят средствата, ще се направи оценка на потребностите на държавите членки по тип граници, и чрез процедурата на комитология ще бъдат изготвени работни програми за разпределение на средствата по подобаващ начин. Оценката на нуждите е изключително важен елемент, за да се прецени колко средства да отидат за съответната държава членка в съответствие с а, а, типа граница, за която става дума, тъй като а, различните типове граници се нуждаят от различна а, техника, например сухопътни граници, морски граници, въздушни граници. И последния слайд от моя страна. Аз мога да обясня връзката между оборудването за митнически контрол, който да е част от интегрираното управление на границите. Като отново подчертавам, че този фонд ще отива само за закупуване на оборудване за митнически контрол, за неговата поддръжка и е усъвършенстване. Също ще се учитат чуждите от основни насоки, от обучение и прочие. Благодаря ви. Уверявам ви, че секретариатът ще раздаде на всички презентациите, които чухме на членовете на парламента. Сега добре душа на комисаря Кинг. Ще ви помоля да изчакате само за няколко минути, за да чуем и докладчиците. Госпожо Дали. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, вземам думата от името на госпожа Таня Файон. Започвам с фонда за обежище и миграция, тъй като съм докладчик по него. Ние смятаме, че той дава възможност за подпомагане на държавите членки при интеграцията на бежанците и търсещите обежище. Увеличението до 10 милиарда в сравнение с предишните три е много положителна стъпка. Така Европейският съюз и държавите ще изпълнят своите задължения. Много е важно Фонда за обежище и миграция или ФУМ да не се отклони от основното си предназначение – солидарността. От тук и въпросът към комисията. Солидарността е основна цел. Както казах, много е важна, следователно искам да разбера от комисията защо принципът за солидарност вече не е основна цел на фонда. По различните теми бих искала да знам как може да се гарантира добро финансиране за всяка отделна цел за държавите членки? Не трябва ли да се заложи минимален процент по всяка цел? Друг въпрос към Европейската комисия. Защо средства от този фонд се пренасочват към трети страни, за които има и други източници на финансиране – по тъй наречените показатели за съвместен напредък трябва да кажа, че всички те са количествени. Не трябва ли комисията да помисли и за подход въз основа на качеството, като например борба с безработицата, образование и обучение на децата на мигрантите. И накрая какви са плановете на комисията за бъдещето на това финансиране, как ще информира комисията Европейския парламент. Очаквам бъдещата работа, както и отговорите на комисията по тези въпроси. И сега, госпожо председател, ако позволите, нека кажа какво Таня Файон е представила по Фонда за интегрирано управление на границите – или филг. Госпожа Файон смята, че е много важно да има инструменти за финансиране, които да преведат на практика набелязаните политики. По този начин европейските действия ще отговарят на очакванията на гражданите – като се отчитат различните инструменти за външно действие, въпросът към комисията е защо комисията ще финансира и дейности в трети страни, след като това е инструмент за вътрешни политики. Това е хоризонтален въпрос, свързан и с фонда за убежище и миграция. Също така, каква е ролята на приложенията, защо те не са включени при изпълнението. По какъв начин са интегрирани показателите и обхвата? От една страна се работи по управлението на границите и бреговата охрана, но това от друга страна не е достатъчно добре отразено и, комис... и госпожа Файон иска да знае защо. Не трябва ли да има минимален процент за всяка отделна цел? Как можем да сме сигурни, че средствата по приложение 2 за научно-развойна дейност наистина ще бъдат изразходвани за това? Госпожа Файон ще обърне внимание на по-голямата прозрачност при разходите. Знам, че има много въпроси, но не знам дали комисията може да отговори. Even, um, uh, Благодаря, господин Ленард. thank you, Благодаря, ще говоря по два въпроса, за които отговарям. Подобно на госпожа Дали, и аз се радвам, че има увеличение на бюджета за този фонд и за бъдещето на политиката по обежище и миграция. Ние сме обсъждали неведнъж всички тези предложения, свързани с убежището и миграцията, но няма голям напредък. Добре е съветът да направи следващата стъпка и да започнат преговорите. Имам и въпрос. Защо за комисията солидарността и споделянето на отговорността вече не е водеща цел на този фонд? Според мен това е много важна цел. Ключа за преразпределение. Виждаме, че за него е важно как се справи отделната държава членка, броя връщания – Трябва да сме сигурни, че се обръща достатъчно внимание обаче на фонда, дори и той да се увеличи. По участието на трети страни изходен въпрос. Защо комисията е решила да използва този вътрешен инструмент вместо инструменти за външно финансиране и външна дейност? След това връзката между социалния фонд и фонда обежище и миграция. Тя трябва да се направи максимално прозрачна. Например, езиковото обучение може да се финансира и по социалния фонд и по фонда обежище и миграция. Как се решава този въпрос? Имам въпроси и по структурната програма, но ще ги задам по-късно инструмента за оборудването за митнически контрол. Ясно е, че престъпниците лесно намират най-слабото звено от веригата, що се отнася до митническия контрол. Ние трябва да помислим за критериите за допустимост в това предложение, дали са достатъчно добре дефинирани. Освен това, трябва да има баланс между подкрепата за държавите членки, хармонизираните митнически системи, но от друга страна държавите членки сами трябва активно да участват в анализа и решенията. Освен това, трябва да се работи по обема на преминаващия трафик, анализа на риска Искаме да сме сигурни, че този инструмент ще бъде пропорционален и ще даде достатъчна гъвкавост. Ще спра до тук. Благодаря, господин Лапес Агилар. Знам, че сме притиснати от времето, защото при нас е комисарят Кинг, но няма как да не говорим? Защото убежището и миграцията, това е много важна тема и това е всъщност основният проблем за нашия настоящ мандат в парламента и политически. И ясно е, че направените презентации бяха полезни, те ни дадоха техническите подробности, формата беше много впечатляващ, но Всъщност това, което липсва е очевидно. Основното по убежището и миграцията беше солидарността. Това беше смисъла на фонда Обежище и миграция да има повече солидарност, а ние не виждаме абсолютно никаква връзка с солидарността или Лисабонския договор, или член 80 от Европейския договор. Солидарността вече е пожелателна, докато солидарността беше правен мандат. Тук не можем да бъдем гъвкави. Казва се, ние ще откликнем на държавите членки, които са в тежко положение. Държавите членки, които се оказват основните пристанища за пристигане на мигрантите, независимо каква е кризата. Ето към тях сега се присъедини и Испания, като водещо пристанище в това отношение имат нужда от солидарност. Но къде е солидарността? Къде е идеята за европейски отговор, а не само да се помага на отделни държави членки, които вече са изпаднали в отчаяние? Липсата на солидарност беше фактора, който отключи това отчаяние. Испания също вече е отчаяна. Няма солидарност. Солидарността е празна дума, която се споменава чисто формално и е написана някъде там по слайдовете. И още нещо, което исках да кажа – То беше включено и в слайда. Става дума за насърчаването на законовата миграция. Но на какво се основава казаното? Става дума всъщност само за визов контрол, за контрол чрез ИКТ, за превенция на миграцията, за увеличаване на връщанията, доброволни или принудителни. Какво означава доброволно връщане? Когато си рискуваш живота си и си бил принуден да мигрираш незаконно, защото друг начин не е имало, доброволното връщане е изключено. Това не може да бъде съзнателен избор. Връщането винаги в този случай е принудително, но не се прави никаква връзка с евентуални възможности за чисто законови пътища, които да се предоставят, така че хората да идват в Европейския съюз напълно законно. Ние създаваме все по-голяма пропаст – Искаме незаконните мигранти да бъдат подложени на принудителни връщания. От друга страна, не даваме абсолютно никакви възможности за законово пристигане в Европейския съюз. Благодаря, уважаеми колеги, нямаме време. Трябва да започнем структурния диалог с комисаря Кинг, за това ще трябва да насрочим втора размяна на мнения в нашата комисия през следващите седмици. Сега искам да помоля господин комисаря, комисията, извинете, не господин комисаря, да даде отговор много-много накратко. Трудно ще ми бъде да бъда кратък по солидарността. Ще кажа, че солидарността присъства на страници 7, 16, 21. Непрекъснато говорим за солидарността. Вярно е, солидарността вече не се определя като цел, която е изрично спомената, именно защото солидарността е навсякъде през заселването. Преместването се основава на солидарността. Всяко действие по интеграцията означава солидарност. Разбира се, ние помагаме на държавите членки, но и на заинтересованите групи. Разбира се, ние ще ви дадем и писмен отговор. Но въпросите бяха много интересни. Минималните проценти за интересованите групи. Благодаря за възможността. Чакам следващата размяна. Благодаря. Уважаеми колеги, много ми е приятно да кажа добре дошъл на комисаря Кинг за този структурен диалог. Той ще обсъди приоритетите за Съюза на сигурност. Дебатът ще бъде структуриран по следния начин. Първо ще чуем накратко комисаря Кинг. След това ще чуем въпросите на координаторите и членовете на нашата комисия. Заповядайте, господин Кинг. Благодаря, госпожо председател, госп... уважаеми членове на Европейския парламент. Вие ме поканихте преди една година, за да докладвам по ефективния и истински съюз на сигурност. Това беше първата ми е, година в тази роля. Надявам се, че размяната е била полезна. Междувременно ние осъществихме напредък, но видяхме и някои нови заплахи за сигурността. Днес бих искал да се спра на въпросите, които вие ще повдигнете, разбира се, но най-вече да говоря за това как можем да постигнем очакваните резултати и да изпълним вече съгласуваното. Защото навлизаме в много важен период, когато комисията, парламента и съветът трябват колективно да изпълнят обещаното до края на мандата си. Аз виждам, разбира се, че остава още много работа е, виждам също така, че в нашите политики има някои празноти и ние трябва да ги обсъдим. Например, цената на липсата на Европа при борбата с тероризма. Но нека се върнем малко назад. Струва ми се, че си струва да си спомним как организирахме работата си в тази област, за да се справим с заплахата на тероризма, работихме на две нива. От една страна трябваше да определим кои искат да ни заплашат и как да ограничим пространството им. От друга страна трябваше да изградим собствена устойчивост. Ние ограничаваме движенията на терористите, тяхното финансиране, достъпа до оръжие. Също така имаме мерки за укрепване на външните граници, проследяване на различни лица. Всичко това, за което сме говорили и преди, показва, разбира се, че данните са ключов инструмент. Ние трябва да увеличим ползите от инструментите за подаване на информация, да запълним информационните дупки. Затова имаме и нови информационни системи за вход и изход, за криминалните досиета и така нататък. За да ограничим достъпа на терористите до финансиране, е, актуализирахме директивата срещу изпирането на пари. Имаме и мерки в тази област. При оръжията и амунициите също имаме е, своите мерки за ограничаване на износа на боеприпаси и правенето невъзможно на изготвяне на собствени взривоопасни материали. Ние предприехме и множество стъпки, за да се борим с радикализацията в собствените ни общности и онлайн. Второто измерение на нашата работа, която споменах, беше да изградим собствена устойчивост, както и да осигурим финансиране за това. Ние подобрихме сигурността на пътниците по влаковете и самолетите. Освен това, работим и за защита срещу химическо, биологическо и радиологично оръжие. Както знаете, Обединеното кралство пострада по-рано тази година. Киберсигурността е друго голямо предизвикателство. Тук ние се позовахме на призива на господин Юнкер от речта му за състоянието на Съюза за по-голяма киберсигурност. Ние създадохме такава агенция. Освен това се, имаме и своята инициатива за борба с дезинформацията. Нещо много важно с оглед на бъдещите избори. В този контекст можем да се запитаме кои са основните законодателни предложения, по които трябва да работим заедно. На първо място предложенията за оперативна съвместимост на нашите информационни системи. Благодаря на господин Ленардс, на господин Мело. Ние разгледахме тези почти хиляда изменения, представени от членовете на Европейския парламент. Знам, че сега се работи по компромисите. Аз и екипът ми сме готови да ви подкрепяме. Освен това очаквам и скорошното започване на триалозите. На второ място има предлагани нови норми, които да улеснят по-бързото придобиване на електронни данни от страна на полицейските и юридически власти. Това трябва да подобри настоящото положение, защото ние разчитаме единствено на доброволни канали за обмен на информацията, не винаги са съвършени и тук ние сме готови да работим с, с законодателите и докладчицата госпожа Зипел. Надявам се предложението да е готово преди края на мандата. На трето място предложение за укрепване на нормите за производство на взривоопасни материали и прекурсори. И тук очакваме да работим с докладчика и да стигнем до резултат преди края на мандата. Има и друго предложение, което да затрудни престъпниците при прехвърлянето на финансови средства. Това ще се постигне с увеличаване на споделяната информация от банките. Надяваме се компетентните комисии да приключат работа сравнително скоро и да проведем дискусията в парламента. Тук ще работим с господин Радев като докладчик по това толкова важно предложение. На пето място правоохранителните органи трябва да могат да се борят и с измамите, които не са свързани с касови разплащания. Тук също ще работим с парламента до окончателното изработване на текста на директивата. Освен това, ние ще работим по характеристиките за сигурност на документите за идентичност. Трябва да се борим с измамите и манипулирането на тези документи от тери, терористи и престъпници. Освен това, работим по различните киберзаплахи и нещо друго. Трябва да ви напомня, че комисията по-настоящем работи и по предложение срещу незаконното терористично съдържание онлайн. Отдавна сме се заели с злоупотребите в интернет, доста неща постигнахме чрез доброволното сътрудничество, тъй наречения интернет форум, но има още много какво да се направи. През месец март тази година приехме препоръки в тази област, започнахме и допитване. Имаме много важна обратна информация, която ще помогне за насоките и законодателството на европейско ниво – както и резолюцията на парламента, трябва да спомена по съдържанието онлайн. Резултатите от общественото допитване, което споменах също, ще захранят бъдещите законодателни предложения. Накрая искам да повдигна въпроса за изпълнението. Необходимостта е ефективно да се проследява дали се прави това, което е колективно съгласувано. При данните на пътниците ние сме говорили за това, за срока за транспониране на директивата. Той изтече през месец май. Предприехме действия още през юли. Започнахме процедури за нарушение срещу държавите членки, които не са приложили напълно директивата. 17 държави членки вече ни уведомиха, че имат пълно транспониране, пет други частично. Очакваме е, тяхната бройка да се увеличи. Имаме сходен напредък и по изпълнението е, на директивата за сигурност на информационните системи. Поне също сме започнали процедури за нарушение срещу държави членки през месец юли. Директивата от Ница е първата свързана с киберсигурността. Необходимо е по този начин да се увеличи сътрудничеството на ниво ЕС, да има по-добро управление, да има по-добро изпълнение на задълженията за докладване и работата с доставчиците. Директивата за защита на данните е също много важна, не е нужно да ви го обяснявам. Това са правилата за обработка, разследване на престъпления, наказване и така нататък. Необходимо е междувременно, разбира се, винаги да се зачитат правата на човека. Ние продължаваме работа с държавите членки. Тези директиви трябва да се изпълняват ефикасно. Те са от ключово значение за нашата сигурност. Освен това има и други мерки. Срокът скоро ще изтече директивата за борба с тероризма, срокът е 18 септември и директивата за оръжията, 14 септември е крайния срок. Ние работим заедно с държавите членки, за да може мерките да са ефективно изпълнени. Всичко това е важно, защото на европейско ниво наистина трябва да работим по заплахите за сигурността. Това го казах и когато за първи път дойдох при вас като скромен комисар, който отговаря за тези теми. Наистина престъпленията, тероризма, те не признават граници, те процъфтяват, когато няма координация между държавите членки. Това е нашата борба. Но, така или иначе, аз няма да мога да се върна при вас след една година, за да докладвам за постигнатия напредък но през следващите 7 месеца съм готов да работя и съм уверен, че заедно ще се възползваме от набраната скорост. И това ще проличи и през идните месеци и години, за да имаме една по-сигурна и безопасна Европа за всички нас. Благодаря. Благодаря. Започваме с въпросите от страна на координаторите не повече от 2 минути. Роберта Мецола. Благодаря, господин комисар Кинг, за това, че още веднъж дойдохте при нас и ни предоставихте толкова подробна информация. Нямам нужда от две минути, съвсем накратко. Кажете малко повече за плановете на комисията да се заеме с злоупотребите с данни в рамките на социалните мрежи особено преди изборите за Европейски парламент. По-конкретно, е, трябва да кажа, че видях е, вашето изявление от лятото. Там казахте, че се пречи на... Тоест, казахте по-скоро, че трябва да се защитят нашите общества от подобни заплахи. Това е, е група цитат и това не е само е, тревога, това е нещо изключително наложително. Е, какво ще кажете? Темата е важна за нашите избиратели. Благодаря. Сега госпожа Зипел. Един нелек за отговор въпрос. Работата на полицията се адаптира спрямо дейността на престъпниците на терористите. Съответно, след първите така наречени ислямистски нападения, много започна да се говори за това, че трябва да се справим с терористичната дейност. От тогава насам обаче видяхме, че има сериозна промяна в дейността на терористите, начина по който работят, Много се промениха нещата във връзка с това как се радикализират хората, кои са засегнати. Тук има промени. Затова един от въпросите ми е следния. Не пренебрегваме естествено факта, че има нужда от допълнителни мерки в някои области, но можем ли да правим гъвкавост с оглед на променящия се свят? През последните години нападенията, свързани с така наречения ислямски тероризъм, намаляват. Има обаче редица други нападения, свързани с крайно дясна дейност, крайно лява дейност, освен това, защото и там има доста екстремисти. С оглед на тези различни нападения по други подбуди, Какви са мерките, които трябва да предприемам? Какви действия трябва да имаме? На следващо място. Какво да правим с социалните медии и тяхната отговорност? Е, по този въпрос имам известни притеснения. Говорим за медии, които действат в целия свят и съответно ние трябва да имаме глобални отговори на проблема – защо обаче по някакъв начин се опитваме да е, вземем, да извземем е, изцяло е, отговорността за решаването на проблема? Искам да напомня на всички, че ако някога нещо се заличава или ние смятаме, че се заличава, това в крайна сметка не е нещо, което е съвсем заличено. Заличаването не става от алгоритми, заличаването става от стотици и хиляди хора. И тук се повдига въпроса как да работим с тези дружества, как да ги регулираме. И един въпрос в допълнение към това, което казвам, въпрос не само към комисаря, към всички останали. Как можем постепенно да минимизираме въздействието на тези големи акули в морето, за да имаме по-добър контрол и за да гарантираме, че нашите съобщения няма да се изпращат по силата на някакво решение на отделен човек, а ще има наистина официален контрол от страна на официални органи. Благодаря от името на зелените господин Тери Каврас. Благодаря. Господин комисар, три въпроса. Може ли съвсем накратко да кажете какво ще бъде съдържанието на проекто регламента, който ще се публикува на 12 септември за предотвратяване на разпространяването на терористично съдържание онлайн. На второ място, как ще гарантира комисията, че ще се вземе с съдържанието, което наистина е незаконно, а не с онова съдържание, което просто не се нрави на някой? Каква е границата между прилагането на закона и упражняването на цензура? На следващо място, втори въпрос – как ще гарантира регламента, че онези, които качват такова незаконно съдържание, ще бъдат подведени под отговорност? Как ще ги изправите пред съда, ако доказателствата за престъплението са заличени поради самия регламент? Благодаря. Ана Гомаш. Благодаря, господин комисар. Благодаря за това, че представихте накратко усилията, които сте направил през последната година, откакто ви възложихме вашия мандат. Много е важна дейността ви с оглед на това, което се случва в държавите членки. Сега обсъждаме доклада на анкетната комисия по темата тероризъм. Какво смятате вие за различните предложения – които са част от проекто доклада. Имам предвид от онези, които са свързани с създаване на нови органи. До каква степен нещо подобно необходимо и до каква степен ще има дублиране? Например, говори се за центрове на челен опит, що се отнася до борбата с радикализацията. Това няма ли да бъде просто едно усъвършенстване на познатия ран – Кажете малко повече. На следващо място, относно финансирането на тероризма. Знам, че държавите членки не са направили необходимото относно ДДС реформата. Всъщност те улесняват работата на организираната престъпност, на терористичните групи. 50 милиарда беше казано от комисар Московиси. Това е нещо изключително тревожно, то е възмутително и се надявам, че ще се вземете с този проблем от гледна точка на службите за сигурност. На следващо място. Появяват се все повече доказателства, че мафията е замесена не само в трафика на хора, но и в връзки с терористични групировки. Съответно, има финансови потоци и така нататък. Ролята на криптовалутите. Какво смятате вие за това, което се прави в някои държави членки. Те се опитват да се превърнат в центрове на търговия с такива криптовалути. Това не е ли отваряне на врата пред престъпниците? Може ли комисията да направи нещо, за да контролира всичко това? На следващо място. Системите за малки автономни оръжия, които могат да се превърнат в една много неприятна, неразделна част от нашия живот. Мисля, че дроните вече ни преследват където и да отидем. Какво смята комисията? За това дали изкуственият интелект трябва да командва оръжия и да няма никаква човешка намеса. И накрая, кажете ни, кои държави членки са станали обект на процедури процедури по нарушение, за това, че не прилагат директивите, които бяха очертани току-що. Благодаря, господин Дюпре. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, комисарю Кинг, за това, че винаги се отзовавате на нашите покани. Това е интересен опит. За пръв път е, имаме комисар в Европейската комисия, който се занимава изключително с въпросите е, на сигурността. И се надяваме това да продължи е, и в бъдеще, и че комисията Либе ще даде своя принос в това отношение. Вие подчертахте множество инициативи, които са предприяти. Искам да кажа няколко неща в тази връзка. Първо, що се отнася до оперативната съвместимост, мисля, че а, ние постигнахме значителна, значителен напредък а, за създаването на консенсус а, по този въпрос, но трябва да а, финализираме работата. Относно елементите за сигурност в а, личните карти, ние очакваме докладите на отговорните агенции, като тази за основните права, за да можем да видим какво може да направим за предвиждане на въпроса допълнително напред. Още два въпроса. Относно терористичното съдържание онлайн. Защо не се пристъпва към санкции от страна на комисията? Комисията непрекъснато ни обяснява, че имам а, платформи и прочее, но къде са резултатите? А, да, имаше сериозни трудности, това го признавам в техническо, в а, правно отношение и при изпълнението, но а, какво ще направите, за да се промени това в бъдеще? Много, много се говори за сигурността сега а, и а, тук искам да обърна внимание на въпроса за криптирането. Има дискусии, има предложения по, по този въпрос в Европол. Искам да разбера докъде е, са стигнали тези досиета, свързани с криптирането. Други технически аспекти става дума за IP адресите. Това е важен елемент, тъй като службите за сигурност губят много време, за да могат да идентифицират заподозрените лица, а IP адресите ще могат да дадат възможност да се ускори процедурата, разбира се, при спазване правата на гражданите. Относно регистрационните данни за пътниците PNR, ние години наред обсъждаме възможността за въвеждането на такава система. Имаше доста резерви по отношение на нея в Европейския парламент. Откакто беше въведен ПИРА, данните от Министерство на вътрешните работи показват, че са заловени трима души след въвеждането на тази система. А, извинете, 13. 13 Коментарите са извън микрофон. Voilà, voilà, commissaire, ce que je souhaitais dire. Euh, Thank, thank And... Това бяха моите коментари, казва господин Дупре. Благодаря, каза председателката господин Нидер Мюлер. Благодаря, господин комисар, за това, че сте наш гост. Съвсем накратко. Единият ми коментар беше споменат от госпожа Зипа. Много се говори за ислямски тероризъм, радикален ислям и така нататък. От друга страна, обаче, в Европа ставаме свидетели на е, слово на омразата от страна на крайно десни групировки, насилие от е, тяхно име и какво ли още не видяхте, какво се случи в Германия преди ден-два. Затова кажете какво ще се прави с евентуалното третиране на крайно десния тероризъм в Европа. На второ място оперативната съвместимост. Аз съм докладчик, сянка от името на социалистите и демократите по това досие. Не проявявам голям оптимизъм. Естествено няма да превръщам днешното заседание в заседание на докладчиците, Искам да кажа обаче, че имаме фундаментални различия относно това какво представлява оперативната съвместимост. Ние смятаме, че оперативната съвместимост трябва да е свързана с оптимизирането на съществуващите бази данни, а не с създаването на нови бази данни. С колегата ще говорим в Страсбург идната седмица по този въпрос. Ние е, не смятаме, че има нужда от е, общ е, депозитар на данните за самоличност. Наистина не смятаме, че трябва да има а, такъв а, депозитар, такъв регистр. Какво смятате вие за нашите различия по отношение на така наречения депозитар, общ депозитар за а, данни за самоличност? Госпожа Киничи. Благодаря, госпожо председател, благодаря, господин комисар, за това, че дойдохте при нас. Благодаря за отдадеността, с която работите по темата сигурност. Ние много добре знаем колко сте отдаден на работата си. Бих искал да подкрепя казаното от колегите. Най-вече споделям казаното от госпожа Гомеш във връзка с финансирането на тероризма и връзката, която съществува между мафията и терористичните групировки. Не мисля, че на този проблем е отделено достатъчно време. Не сме имали време просто да разгледаме точно тази много конкретна връзка. Какво смятате вие? На следващото място радикализацията и предотвратяването на радикализация. Какво смятате вие по тази тема? Много е важно да се говори а, за социално а, обучение, социална намеса и за социална интеграция за да се попречи на младите хора да поемат по пътя на радикализацията. Няколко по-конкретни въпроса. Законодателното предложение е насочено към премахване на съдържание с терористичен характер в интернет. Казахте, че има доброволно сътрудничество а, в, в, като последица от а, Кодекса за регулация от 2016 година. Казахте, че има големи различия в това отношение. Е, има много работа, много е постигнато естествено. Смятате ли, че предложението наистина ще доведе до конкретни резултати? И какви гаранции има в проекта, за да се защитят принципите на свободата на словото? и как ще се установи точното равновесие между принципа на защита на свободата на словото и защитата на е, закона. И накрая във връзка с казаното от госпожа Сипел, дали наистина се заличава едно съдържание от интернет? Смятате ли, че има риск съдържание заличено от една платформа да се появи на друга платформа? И накрая наистина вече последен въпрос. Каква ще бъде ролята на звеното за допитване е, във връзка с интернет. То ще е много важно за премахването на незаконно съдържание от е, мрежата. Господин Ленарс, благодаря. Благодаря господин комисар за това, че сте тук. Искам да благодаря на комисаря за предложението за оперативната съвместимост. Мисля, че е много важен този депозитар за данни за самоличност. Не мисля, че имаме чак такива различия. Аз съм готов да работя с колегите Надявам се, че мога да разчитам и на вашите служби, за да можем да уточним всички технически подробности, свързани с различните аспекти на това предложение. Това би било нещо чудесно. По отношение на ПНР, споменахте процедурите за нарушение в директивата за ПНР. Не се отчетоха като задължителен елемент полетите вътре в общността. Какво ще кажете за процедурите по нарушение точно в такива случаи? Има слухове, че някои държави членки искат да включат полети, които са вътрешни за общността. Ако нещо подобно се случи, какво ще се случи с цялостната система. Ако една или две страни искат да прилагат текста само за външни за Съюза полети, какво ще стане с останалите, които отчитат и вътрешните за общността полети? На трето място, Европол ще играе много важна роля в цялостната структура на Съюза на сигурност. Разбрах, че в проекта на бюджет на комисията за 2019 година се предвижда 21 милиона евро по-малко и 30 работни места по-малко в сравнение с онова, за което се бяха договорили държавите членки в рамките на управителния съвет. Това е една значителна промяна и мисля, че ще се отслаби ролята на Европол в рамката за сигурност. Обяснете малко повече по този проблем. Благодаря, Ерон. И накрая господин Лопес Агилар. Благодаря. Господин комисар, искам да се присъединя към колегите, които изказаха своите тревоги относно толкова важното предложение – за бързото премахване и заличаване на терористично съдържание от интернет. Наистина ще трябва да има една много стабилна рамка, за да се санкционира нещо подобно, да се санкционират подобни деяния. Имаме нужда от координация между мерките, които се предприемат в държавите членки, защото сега мерките са много различни. Що се отнася до заличаването на съдържание с терористичен характер, няма сътрудничество между доставчиците на услуги. Затова бих искал да чуя малко повече за идеята и как ще се превърнат предложенията в реални действия и мерки. Благодаря за всички въпроси, казва председателката. Сега с удоволствие ще дам думата на комисаря да отговори. Благодаря. Не съм сигурен, че ще мога да отговоря на всички въпроси в рамките на времето, което ми отпускате. Ако не успея, ще дадем писмени отговори. Имаше няколко въпроса, които бяха повдигнати не само от един депутат. Затова първо ще отговоря на тези въпроси. На първо място. Дали променяме своята стратегия спрямо променящите се терористични заплахи? Госпожа Зипел и други повдигнаха този въпрос. Надявам се, че заедно наистина успяваме. Промяната в характера на ислямистката терористична заплаха е точно такава, каквато я описахте. Видяхме напоследък, че нападенията се извършват най-вече от самотни вълци, хора, единаци, които действат наистина самостоятелно, радикализирани по някакъв начин и чиято цел е да убиват граждани на Европейския съюз. Съответно, ние променихме своята стратегия. Виждате, че се опитваме да попречим на радикализацията онлайн, чрез качването на терористично съдържание отчасти. Така давам отчасти отговор на господин Депре. Защо правим това? Защо имаме такива мерки? Защото, за съжаление, е, е доказана ефикасността на интернет, що се отнася до радикализацията на младите хора. Ето защо трябва да видим дали не можем с всички възможни средства да се справим с този проблем, като подхранваш радикализацията. И сега, ако се обърна към казаното от господин Мюлер, да, това е наистина предизвикателство, но ние не обръщаме гръб на други типове предизвикателства. Не мисля, че нашата работа се свежда само до ислямистката заплаха. Аз съм участвал в много срещи и разговори насочени към това да се справим с другите форми на радикализация, независимо от къде проистичат те, дали проистичат от крайната десница или крайната левица. Много добре знам, че този тип екстремизъм също води до загуба на човешкия живот. Джо Кокс, спомняте си, от британския парламент. Мисля, че Имаме много препоръки вследствие на дългогодишната работа, в която участваха експерти. Опит имаме и в разговорите с вас. Опит имаме и в работата с външни експерти. Знаете, че има доклад на Сметната палата. Ще чуем по-късно днес повече за него. Всичко това са наистина важни блокове в нашата работа за справяне с различните типове радикализация и терористична заплаха. По отношение на терористичното съдържание онлайн, контекста вече го споменах. Ние ще имаме проект на регламент. Ще трябва да правите търпение, защото официалното оповестяване ще е идната седмица. Няма проблем да дойда при вас и да продължим да обсъждаме подробностите след като се появи официално предложението. С удоволствие ще го направя. Надявам се, че когато видите предложенията, няма да забравите в какъв контекст се появяват те и няма да забравите освен това напредъка, който сме постигнали е, на доброволни начала и съответно няма да забравите и оставащите предизвикателства. Очертахме своя подход миналия септември. През е, пролета, през март имахме по-подробни препоръки. Още не сме успяли да запълним всички празнини и да решим всички проблеми, включително тези свързани с платформите. Все още нямаме ефективна базова линия за справяне с с специализирано насочено към някого съдържание. В а, държавите членки още няма достатъчно звена а, за обработка на съдържание, което им е прехвърлено от а, други органи. Когато се идентифицира от полицията някакво съдържание, то трябва да може да бъде прехвърлено на съответни специализирани органи, но имаме нужда от инструменти, за автоматично прехвърляне, които да са достатъчно добре издържани. Трябва да зачитаме основните човешки права, трябва да има възможност за сътрудничество между платформите и трябва да има двустранно сътрудничество между правоприлагащите органи. Тоест платформите също трябва да споделят информация с правоприлагащите органи. Готов съм да обсъдя с вас всички тези въпроси по-подробно, ако желаете. По отношение на работата на Комисията за борба с тероризма, позната като ТЕР, много съм доволен, че е, тя съществува. Готов съм да обсъдя с вас е, всички подробности, свързани с предложенията, проистичащи от тази комисия. Госпожа Гомеш попита относно дублирането на усилия. Надявам се, че няма да се стигне до там. Как организираме нашата работа по отношение на радикализацията? Точно по този въпрос мисля, че по-важното е да има координация. Не можем да говорим за дублиране. Благодаря на всички, които говориха за това колко е важно да има напредък по все още недоговорените предложения оперативната съвместимост, документите за самоличност, личните карти и така нататък. Знам, че няма да ми позволите да загърбя прилагането. Знам колко е важно то. Знаете, че имаме процедури по нарушаване, процедури за нарушение във връзка с конкретно упоменати държави членки. Ако смятате, че някъде изоставаме, обърнете се към мен и ще реагираме. Ако имате и въпроси, ще отговорим. По отношение на Европол, господин Ленарс, радвам се, че повдигате този е, въпрос. Вече говорихме за бюджетите, мисля, че ще продължим а, да говорим. Надяваме се, че бюджета ще се увеличи. Европол наистина играе централна роля в а, общата структура. Да се надяваме, че тя ще бъде отчетена. Още веднъж, за последен път, по отношение на оперативната съвместимост, ще има и други въпроси, ще отговоря в писмена форма. Очаквам с нетърпение напредъка по това досие. От дълго време работи. Съгласен съм с господин Депре, че това е основен елемент от цялостната структура, която създаваме, за да гарантираме, че ще използваме максимално добре всички системи, които имаме и които са насочени към сигурността на нашите граждани. Естествено, че искаме да отчетем човешките, основните права. Ще продължа да говоря с вас по общия депозитар. То е ключова част от нашите предложения. Отново казвам, ще го повторя, не става дума за събиране на нови данни, не става дума за съхраняване на нови данни, не става дума за нови пътища за достъп към съществуващите данни, става дума за ефективно търсене. Готов съм да говоря по всички въпроси, не само по този, по всички нерешени въпроси, защото идеята е да стигнем до споразумения в рамките на този мандат. Целим го и вие, и аз. Благодаря, казва председателката, за това, че дойдохте при нас, за да обсъдите всички подробности, свързани с законодателните предложения. Благодаря ви за подробните отговори. Uh, Уважаеми колеги, Нека да преминем към разглеждане на точка 9 от дневния ред състояние на основните права в Европейския съюз през 2017 година. Господин Жозеп Мария Тарикабрас е докладчик. Това е доклад, който обхваща доста теми в прерогативите на нашата парламентарна комисия посочва постиженията и предизвикателствата с спазването на основните права на всички лица, живеещи на територията на Съюза. Господин а, Тарик Абрас, имате думата. Oh, Най-напред искам да се извиня. От 9 часа сутринта съм тук, но сега трябва веднага да се тръгна тъй като не мога да си изпусна самолета и съжалявам за това. Искам да се извиня на председателя, на всички членове на комисията, на всички колеги. За кратко ще обобщя какво е постигнато. Преди две години аз изготвих първия проект. Той беше обсъден на заседание на докладчиците в Сянка. Освен това имах контакти с членовете на Европейската комисия по въпросите, които разискваме. Сега е време да се внесет изменения. За това не мога да бъда много конкретен на този етап, тъй като това е само първият проект на доклада. Очакваме изменения. Текстът ще бъде сравнително кратък, с акцент върху някои основни теми защото в противен случай може да напишем 100 страници и да говорим за всичко и да не е ясно какво е точно съдържанието на текста. Някои от основните теми са върховенство на закона, миграция, права на жените, свобода на медиите и свобода на изразяването, расизъм и ксенофобия и различни видове дискриминация. В края на текста ще посочим за първ път подобен документ колко важен е приносът на Европейската агенция за основни права. Но всичко е в движение. Ние сега сме на подготвителния етап и трябва да добавим доста съставки през едните дни. Надявам се, че колегите ми, докладчиците в сянка, ще имат възможност да предложат допълнителни идеи. И отново искам да се извиня, че трябва да напусна. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега започваме изслушването на мненията на докладчиците в сянка. Аз от моя страна искам да кажа, че ми харесва много частта ви, посветена на върховенството на закона. Франка Енгел не е тук. Вие ще го заместите, така ли? Госпожа Силви Гион. Благодаря. Всички имат затруднения с произнасянето на името ми. Благодаря, госпожа председател. Имахме и възможност на докладчиците в Сянка да разгледаме някои въпроси и за това ще бъде кратка. Относно формата, ние обръщаме внимание на събитието от 2017 година, но някои от темите за съжаление, се отнасят до повтарящи се теми. Относно формата, вие казахте, госпожо председател, една от темите е върховенството на закона и би било добре също да има наблягане именно на върховенство на закона. Затова слагаме тази глава на първо място. Освен това, трябва да имаме и час за ксенофобия и престъпления на омразата и по-общ план на различни форми на дискриминация срещу части от населението, които не винаги се вземат предвид, като се обърне особено внимание на хората с увреждания. Целта на докладчика, той не спомена това, е да има един интересен доклад, но има някои чувствителни теми, които не могат да се избегнат. Има някои въпроси, по които моята група ще внесе изменения относно правата на жените, например. Тук трябва да се допълни един пар, а, параграф срещу а, сексуалния психически тормоз като се позовем на конвенцията от Истанбул, ще има нови елементи в бъдеще, също да се посочи нещо за гражданското общество, да се подсили а, този параграф, също въпроса за ксенофобията и престъпленията основани на омраза Искаме да се подсили текста, например, за ЛГБТ и лицата, тъй като нямаме напредък в тази област. Също се споменават статистически данни за етническа дискриминация. Така че има и в моята страна е някои проблеми, така че е добре да се посочи. Относно миграцията и убежището. тук трябва да се преформулират някои от елементите. Има много категории, най-вече за солидарността, също за легалните пътища, за правата на малолетните и непълнолетни лица и прочие. Мисля, че не е добре формулиран този параграф. И на последно място ми се струва за важно да добавим нещо за политическото манипулиране на информацията и за фалшивата информация. Това е което ми се струва, че е необходимо. Доколкото разбирам, госпожа Стивенс ще замести господин Юрик, така ли е? Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз не замествам господин Юрек, говоря в лично качество, ако ми позволите по този доклад. Искам най-напред да благодаря на докладчика за неговата работа. Той посочва правилно член 21 от Хартата за основните права, където се посочва, че всяка дискриминация е основана на пол, раса или социално положение е забранена. Но той не говори е, за хората с е, увреждания. Аз бях малко разочарована, тъй като в картата е, се говори за дискриминация срещу лицата с увреждания. Защо сме изпуснати? Защо има такъв пропуск? Всички държави текст, членки са ратифицирали този текст особено по отношение на дискриминацията на момичета и жените, тъй като те страдат от множествена дискриминация на базата на техния пол, на базата на уврежданията, от които страдат. Аз самата съм подчертавала в доклада ми от 2016 година, че жените и момичетата с увреждания често са подложени на насилие, сексуално, психическо, физическо насилие. Те трябва да имат равни възможности, трябва да имат способността да играят своята роля в обществото пълноценно. Докладчикът и докладчиците в сянка би трябвало да обхванат в доклада всички форми на дискриминация, включително тази, която се базира на увреждания. Не бива да забравяме, че има една важна група от лица, голяма група от лица с увреждания, които не са обхванати. Често ни забравят. Това го доказва и доклада, който разискваме в стратегията за хората с увреждания. Всичко това е посочено. Благодаря ви. Мари Кристин Вержия има думата. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че закъснях малко, но участвах в изслушване относно положението в Либия, където има, както знаете, преход. Искам да благодаря на докладчика за срещата ни от началото на тази седмица, където стана ясно, че има мнозинство на мненията относно темите, които да бъдат застъпени. Е, ние искахме да включим доста неща, като акцентираме върху определени елементи. Винаги се казва това в началото на доклада и след това виждаме, че всеки иска да привнесе нова тема. Господин Енгел с много усилия, положи много усилия в това отношение и сега имаме един доста разширен доклад. Също въпроса за демокрацията трябва да бъде изведен на по-челно място, тъй като това е темата на нашия, нашия доклад. Докладчикът също отдели място на ролята на Агенцията за основни права. И това е много важна линия, която се следва в доклада. Искам да подчерта също а, и последиците за основните права, свързани с борбата срещу тероризма. Това са хоризонтални теми. Има много въпроси, които ни притесняват, свързани с защитата на данните и последиците, свързани с незаконната миграция и тероризма. Всеки ден ние наблюдаваме, че има случаи на доста лица, които са влезли по този незаконен път в Европейския съюз, извършват терористични актове. Трябва да се подсилят някои аспекти, свързани с развитието на ситуацията в Средиземноморския регион. Въпреки значителното намаляване на хората, които пресичат Средиземно море, продължава да нараства броя на жертвите макар че намален потока от хора през Средиземноморието 10 пъти. И има случаи на лица, които <clears throat> са били затворени, въпреки че са признати за, за бежанци. Те са лица, които са рискували своя живот госпожа Гиом относно етническата статистика. Това е <clears throat> много сериозен дебат в нашата страна. Надявам се да намерим терминология, която да е приемлива за всички. Аз разбирам за какво става дума, какви са притесненията. Дискриминация, ксенофобия, престъпления, свързани с престъпленията на омразата, расизма, мисля, че трябва да се сграничат нещата, защото дискриминацията е нещо различно и не трябва да се допуска смесване на всичко. Можем да поработим в тази насока. Друг въпрос е, е за въпроса за множествената дискриминация, чести жертви на която са жените. Има още какво да се поработи в тази област. Мисля, че казах всичко, което желаях по този въпрос. Госпожа Чиничи, има думата. Благодаря много, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Тарикабас за положения труд по изготвянето на доклада за състоянието на основните права в Европейския съюз за 2017 година. Това беше сложна година. Това отношение, което изисква от нас да заемем позиция. Както казаха и колегите преди мен, този доклад все още се нуждае от подсилване в някои сфери. Например, равенството между половете. Имаше доста тревожни ситуации, които наблюдавахме през 2017 година. Друг аспект, който според мен се нуждае също от подсилване, е за правата на малолетните и непълнолетни лица. Те са упоменати в главата посветена на емиграцията, но мисля, че трябва да им се отдаде по-голямо значение. Чрез изменения ще направя подобни предложения. Има някои аспекти на правата на малолетните лица, които трябва да се считат достъпа до правосъствие, онлайн закрилата на младите хора, също полагане на усилия за дерекадализиране и за превенция на радикализацията, най-вече по отношение на децата. Всичко това изисква отделна глава. Това е посочено в годишния доклад на Агенцията за основните права. Господин Лопес Агилар има думата. Благодаря. Несъмнено, основните права са основополагаща ценност на целия Европейския съюз, така че правим добре, като правим оценка чрез изготвяне на годишен доклад за състоянието на основните права в Европейския съюз. Затова не е чудно, че всяка от тема, темите, които бяха повдигнати от колегите ни, независимо от политическите ни различия, се споделят в голяма степен от всички останали, включително от мен. Всеки въпрос, който беше упоменат до момента, е смислен, като започнем от това колко е важна равноповестността сега, когато наблюдаваме толкова голямо различие в правата на, на хората. Години наред бяха залагани принципите на основните права, но продължава да има дискриминация, което означава, че има още какво да се направи равните права на жените в Европейския съюз. Също Истанбулската конвенция, обсъжданията по сексуалните и репродуктивни права. Всичко това има отношение към жените в целия Европейски съюз. Още нещо а именно важността да се борим срещу всички форми на дискриминация при нарастващото неравенство, като се държи сметка за върховенството на закона. Това също е въпрос, който е подчертан, но върховенството на закона е застрашено в някои държави членки на Европейския съюз. Също се отнася за миграцията, за търсените убежище за правата на уязвимите лица, на малолетните, непълнолетни лица, на жените, малцинства, които са обект на език на омраната онлайн, дискриминация онлайн. Това също е нещо, на което трябва да се обърне вниманието. Има множество други форми на неравенство, като ЛГБТИ лицата, лицата с увреждания. Затова за сега, въпреки разликите, които имаме, например, аз имам такива различия в мненията като социалист с е, тези, които са от ЕКР, но аз съм напълно съгласен с това, което каза госпожа Хелга Стивенс, е, че жените с увреждания са подложени на множествена дискриминация. Това са все важни теми, които трябва да са непрекъснато на нашето внимание. за да водим адекватна борба срещу дискриминацията и доклада за състоянието на основните права обръща особено внимание на тази тема. Благодаря ви за този дебат. Сега искам да помоля господин Нолан от Европейската комисия да каже нещо. Съвсем накратко. Комисията също поздравява господина Тери Кабрас за проекто доклада. Очертани са 6 теми, но има още много други теми, свързани с основните права. Шесте обаче, откроени от него, според нас са добре подбрани. Единствената ми забележка е, че понякога се очертава една мрачна картина, без да се споменават многото добри неща, които сме направили, за да се справим с проблемите в тези сфери. Например, за правата на жените, това беше в основата на работата на комисията през изминалата година. Имаше множество дейности, свързани с тази тема. Имаше колоквиум, който доведе до важни резултати също за жените и миграцията. Имаше съобщение на комисията, заключение на съвета. Също е създадена мрежа от настойници. Тоест, ние бихме искали всичко това да бъде упоменато като положително на дейност, а не само да се изброяват проблемите, защото може да създадем впечатлението, че не правим нищо, а точно обратното, ние правим много неща. Благодаря. Благодаря ви за дебата. Искам да ви напомня, че срокът за изменения е 2 октомври 2018 година. 12 часа на обяд. А сега преминаваме към десета точка. Dear colleagues, our point, our next point is the package on uh, e-evidence. Това е пакета относно доказателствата в Европейския съюз, регламента и директивата. Това е новия подход за набиране на електронни доказателства. Инструментите ще са различни от системата, която влезе в сила през май 2017 година, именно директива 2014-41 относно Европейската заповед за разследване. Нека ви напомня в това отношение, че директивата за взаимното признаване на разследващите мерки беше приета с консенсус от всички политически групи. Настоящото предложение прави някои нововъведения, що се отнася до заявките за електронни доказателства, екстратериториалното приложение на закона, както и новото възможно понятие за взаимно признаване – не между издаващата и изпълняващата власт, а по-скоро отношение между издаващия орган и доставчика на услугата и неговия представител. Ние трябва да разгледаме всички тези точки и тук гледната точка на докладчика, разбира се, ще бъде ключова. Сега би трябвало да дам думата на комисията. Изабел Периньо и госпожа мистер, господин, извинете, госпожа поправи се ораторката Шредер. Добър ден на всички. Аз съм Изабел Периньон и оглавявам отдел в ГД Юст. Занимавам се точно с тази тема. Ние сме тук, за да представим проекта, защото трябва да кажа, че това е много важна тема за комисията. Откликва се на реална нужда на прокурорите. И всъщност трябва да си напомним колко е важно предложението да бъде прието бързо след 13 ноември 2015 година атентата в Батаклан към нас се обърна Парижката прокуратура и ни помоли да намерим инструмент, който ще позволи на прокуратурата възможно най-бързо да добива информацията, от която има нужда. Ние се срещнахме с парижките прокурори, присъстваха и много от комисарите. Те също заминаха за Париж за тази среща. Е, прокурорите ни обясниха, че инструментите за наказателно правосъдие не функционират добре и изискват твърде много време. Ето защо е необходимо да се има предвид, че при една терористична атака е необходимо информацията да се получава далеч по-бързо. По този проект работиха множество държави. След това Белгия, за жалост, също претърпя атентатите на спирката Малбек и на летището. Стана ясно, че ни трябва наистина нов инструмент. От самото начало много от държавите членки се мобилизираха, защото те бяха засегнати от тероризма. Но всички всъщност се оплакаха от проблема, че трудно получават информация от доставчиците на услуги. Ето защо в комисията две години вече провеждаме много интензивни допитвания – Обръщаме се към практиците и се опитваме да разберем техните нужди и да видим какви са вариантите, които са изпълними. Стигнахме до тези две предложения, които бяха прияти на 17 април миналата година. 17 април тази година, извинете. Даниел ще продължи. Добро утро! Нека обясня какви са проблемите, които се опитваме да разрешим с тези две предложения. Ние изхождаме от електронните доказателства. Това са данни в електронен формат. От електронна поща, например, в интернет. Те стават все по-важни за, за наказателните разследвания – и е, са важни не само за тероризма, но и за всички видове престъпност в наши дни, тъй като престъпниците разчитат все повече и повече на електронните услуги. Те ги използват е, за своите комуникации, за набиране на данни. Ето защо е много важно е, да имаме по-добър достъп до електронните доказателства. Освен това, тук трябва да се работи в международен план, защото доставчиците на услуги са ви добре познати Google, Microsoft, Facebook, Twitter и много други, които са по-малки на пазара. Та тези доставчици много често предоставят услугата от чужбина – те са често чуждестранни компании, използват различен начин на съхранение на данните или компанията може да е установена в една страна, а данните да се съхраняват в друга, като се предоставят услуги на трета. Това, разбира се, е в полза на компаниите. Те използват различните възможности на пазара, но за правоохранителните и съдебни органи това е проблем, защото правомощията им се ограничават до националните граници. В този случай не искаме да се възползваме от инструменти за международно сътрудничество. Има много случаи, в които самото разследване няма как иначе да се проведе в международен контекст. Представете си въоръжен грабеж в Белгия, като всичко се е случило в Белгия. Извършителите са белгийци и така нататък. Но престъпниците са общували помежду си чрез Фейсбук и полицията иска да установи кое е лицето зад даден акаунт. В този случай ще трябва да се обърне към Ирландия – ако данните се съхраняват там или доставчика е там, или да се обърне дори към САЩ, за да установи кое е лицето за даден акаунт. Това е спецификата на електронните доказателства. Инструментите за международно сътрудничество, с които разполагаме в момента, не са били предназначени за такива хипотези и предизвикателства за разследването. Електронните доказателства, освен това, могат много бързо да бъдат заличени, преместени, а при едно разследване често информацията се изисква на няколко етапа. Например, първо искате да знаете, чий е даден акаунт, след това с кого общува това лице и така нататък. Има няколко етапа. Това изисква обработката на електронните данни в контекста на разследването и ако трябва да се изчаква на всеки етап, разследването няма да доведе до нищо. Ето защо ние разчитаме на взаимната правна помощ, но и там може понякога да се чака цяла година за получаването на дадена информация, например от САЩ. Понякога се работи и по-бързо, пристига за 10 до 20 дни, но принципно е проблем за разследването, когато е много важно тази информация да се получи. Имаме и механизма за доброволно сътрудничество. Него използваме с доставчиците от САЩ. Съгласно законодателството на САЩ, тези доставчици могат да споделят данни с правоохранителни органи и без да има пълноценна процедура за взаимно сътрудничество. По този начин се набавят също електронни доказателства. Мога да цитирам и данни 2016 година. Например, Големите четири доставчика в САЩ получиха 120 000 заявки от държави членки на Европейския съюз искания за електронни доказателства. А по взаимното признаване имаше само 1200 заявки. Виждате колко е важна тази форма на доброволно сътрудничество – Проблемите при този вид сътрудничество са малко по-различни, отколкото при взаимната помощ. Това сътрудничество по принцип протича по-бързо, но няма правна сигурност нито за доставчиците, нито за съответните органи. Те не могат да бъдат сигурни, че ще получат данните. Няма сигурност и за хората, чието данни се предоставят, защото правата им не са формулирани. Нека кажа кои са основните елементи в нашето предложение. Първо предлагаме регламент за Европейска заповед за производство и Европейска заповед за съхранение в друга държава членка, за да може да се работи директно с тази държава членка, без да се изисква допълнително разрешение. Това е новият елемент. По този начин се различаваме от механизма, който се прилага. Органите в ответната държава членка също носят отговорност по някои елементи. Ако има очевидно нарушаване на хартата, на това се обръща внимание, ще го обсъдя по-късно. Има и мерки, когато има неизпълнение. Но принципно ние предлагаме това отклонение от традиционните начини на работа, защото ни е необходим бърз механизъм. Настоящият механизъм има друга логика. Той не позволява да се намали времето на изчакване – така че да се работи по-ефикасно. На второ място, ние се водим от разбирането, че държавата членка, където е доставчика на услугата или правният му представител, в повечето случаи няма пряка връзка с разследването. Тя е само държавата по юрисдикция на доставчика или неговия представител. Именно за това а, смятаме, че не е необходимо да се намесва а, правителството на държавата членка. Освен това, понятието за място на съхранение на данните не се обвързва непременно с юрисдикцията на тази държава. Ние проведохме допитвания, имахме експертни срещи и решихме, че мястото за съхранение на данни не може да бъде водещ фактор. Това място се определя от доставчика възоснова на економически критерии. Много често мястото е и неизвестно, или пък данните се съхраняват на няколко места или се прехвърлят. Google, например, има такъв модел. В никой момент не се знае къде точно са данните. Освен това, фактът, че данните се съхраняват на определено място, не значи, че до тях държавата има достъп, както е случая с Финландия, например – Има един важен въпрос за механизма, който въвеждаме. Каква роля даваме на доставчиците на услуги? Необходимо ли е да ги разглеждаме като някакви заместители на компетентните органи в държавата членка. Отговорът, е, отговорът ни е, че доставчиците трябва да изпълняват изискванията. Ако има злоупотреба, това се проследява. И накрая няколко думи по предпазните механизми. Ние сме включили множество такива в предложението, за да сме сигурни, че се зачитат основните права. Това са всички права, които се зачитат и при наказателно-правните производства. Има ги съответните прагове при деянията. Казва се в кои случаи се прилага механизмът съдебните органи винаги освен това могат да се намесят при по-щекотливите данни и издаването на такива заповеди. Ние имаме и специални клаузи за обещетяване на лицата, чието данни са били предоставени на множество държави и членки. Има специална клауза също така и за стълкновителните правни норми. Накрая няколко думи за директивата. Директивата въвежда задължение за доставчиците на услуги в Европейския съюз да посочат правен представител, за да има равни условия. Така и органите ще знаят към кого да се обърнат, когато имат нужда от електронни доказателства. А и доставчикът не е задължително да има установяване в Европейския съюз. Това са накратко нашите предложения. В тях има множество нови елементи, но смятаме, че те ще имат своята добавена стойност за професионалистите. Можем да обсъждаме подробностите, разбира се. Но има много добри идеи. И се надяваме да работим конструктивно заедно с съвета и Европейския парламент, както и вашата комисия. Благодаря. Uh, I would like to give a floor, uh, благодаря. Ще дам думата на Бриги Ципъл. Тя е основния докладчик. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за това, че представи обосновката за тези последни предложения в областта на наказателното право. Европейската заповед за предоставяне и за запазване на електронни доказателства по наказателно-правни въпроси или както казваме накратко и e-evidence. За първи път обсъждаме този въпрос, това досие в нашата комисия, но вече се срещнах с редица заинтересовани страни, представители на съвета, на комисията, на НПО, на индустрията. В хода на тези срещи стана ясно, че повечето заинтересовани лица приветстват идеята за единствен, единен инструмент от наказателно-правен характер в Европейския съюз, тъй като електронните доказателства ще играят все по-важна роля и съответно е необходимо да има режим на сътрудничество, за да решим съществуващите проблеми, тъй като често споразуменията за правна взаимопомощ не са особено прозрачни. По този начин може да се ускори наказателното производство. Разбирам, че правоприлагащите органи не са доволни, когато се опитват да намерят данни, но усилията им не се увенчават с успех, защото процесът отне твърде дълго и вече доказателствата не съществуват, или пък защото данните се съхраняват от доставчици на услуги извън Европейския съюз и съответно няма интерес от тяхна страна да се действа, защото засегнатите лица може да са само в Европейския съюз. Разбирам недоволството и на доставчиците на услуги в Европейския съюз. Те не могат да се справят с твърде раздробената правна рамка, когато трябва да отговорят на едно искане, изпратено от държавите членки. Всички срещи и всички изразени позиции демонстрираха, че предложенията такива каквито са те по-настоящем, демонстрираха, че тези предложения вместо да създадат по-голяма сигурност, по-голяма сигурност, по-скоро те създават все повече и притеснение. Особено по отношение на доставчиците на услуги. Тази правна несигурност може да попречи на резон детер на самото предложение, а именно да има скорост на обмяна на информация. Няколко думи сега. Инструмента за предоставянето и запазването на електронни доказателства ще създаде абсолютно нов режим на сътрудничество, който ще позволи на съдебен орган от една държава членка директно да поиска Предоставянето или запазването на доказателства от доставчик на услуги в държава членка или извън Европейския съюз. Предложението не предвижда да се включват да се включват данни от държавата членка на лицето. Съответно, настоящите предложения напълно заобикалят и съдебните органи в другите държави членки. Въпреки вече приятите инструменти, прияти на европейско ниво, определенията от сферата на наказателното право, свързани с разследване и така нататък, са в правомощията на държавите членки. Е, съответно, Например, по отношение на наказателните санкции има големи разлики между държавите членки. Защо това е проблем? Защото предложенията, които разглеждаме, биха дали възможност да се отправи е, заповед от държава членка към доклад доставчик на данни в друга държава членка, без да се отчита принципа на избягването на двойната наказуемост. Много критици на предложенията а, смятат, че по отношение на човешките права, имунитета или а, държавната сигурност, трябва да има допитване не до държавата, където се намира доставчика на услуги, а да има допитване до държавата на засегнатото лице. Когато става дума за валидирането на автентичността и валидността на доказателствата, се пораждат притеснения, свързани с основните човешки права. Само, че в предложението се говори за крайен срок само за 10 дни и в спешни случаи 6 часа. Има съмнение дали малките доставчици на услуги могат да е, спазят тези срокове. Освен това, искаме ли в сферата на наказателното право да е, компрометираме реш, решения, които могат да са в тясна връзка с личната неприкосновеност на хората. В тази област комисията предлага абсолютно нови категории данни, които са различни от всякакви други а, категории данни в други правни инструменти. Съмнявам се, че това е от интерес на разследващите органи и доставчиците на услуги. Освен това, предложенията предвиждат по-низки прагове за две от тези категории данни, за които се твърди, че са по-малко чувствителни. Но ако погледнем дефинициите, можем да изкажем съмнение дали тези две категории са по-малко чувствителни. Още повече, Текущите категории не са ясно определени. Те съдържат отчасти едни и същи предложения и това дава възможност за интерпретации. Кои данни към коя категория принадлежат? Съответно, по този начин може да се отслабят процесуалните гаранции. И така стигам до този въпрос. По-настоящем има някои важни процесуални гаранции, като например правото на информация и правото на правна защита. И тези сега сега тези процесуални гаранции по силата на предложението не са достатъчно добре гарантирани. Накрая не трябва да забравяме, че този инструмент може да отвори котията на Пандора. Той може да окоръжи други държави извън Европейския съюз да въведат задължения за реципрочност по отношение на европейските доставчици на данни. И като си има предвид какво е положението в други части на света. Някои други юрисдикции може да не са а, доволни от състоянието на а, нашите. А, на нашата система за защита на човешките права, съответно може да има голяма доза политизация на някои от исканията. Ние трябва да спазваме възможно най-високи стандарти. След всичко това, което казах, мисля, че ще трябва да има много големи проверки и много солидни дебати по предложенията. Сега искам да чуя какво смятат докладчиците в сянка. Благодаря, Бриджит. Господин Даниел Дантън, докладчик Сянка от името на Екара. Благодаря. Благодаря на докладчика за това, че очерта своите предложения. Мисля, че това предложение е много интересно, особено ако го разгледаме заедно с e-privacy. Искам да кажа, че двете предложения по някакъв начин а, са разположени не както трябва. Нямам проблем с даването на данни на частните компании. Частните компании не могат да ме арестуват през нощта и да ме хвърлят в затвора. Правителствата обаче могат и това създава проблем а, за мен. От друга страна, естествено, Важно е да се отбележи, че трябва да се реши проблема. Високотехнологичните фирми не винаги успяват бързо да предоставят информацията. Те трябва да могат да предоставят бързо тази информация и трябва да има правно основание за това. Че като... Така че като цяло аз подкрепям основната идея на предложението, но трябва да сме много предпазливи и да направим нещата както трябва. Две неща има, които искам да спомена. На първо място заповедта за предоставяне на данни и сроковете. Виждаме, че се говори за 10 дни и 6 часа в някои много спешни случаи. Мисля, че това е окей okay за една голяма компания, но нека да си представим всички компании. Да си представим една мексиканска платформа, която предоставя услуги в Европейския съюз. Тези а, хора лягат в 12 часа а, вечерта, стават в 8 сутринта, но в 1 часа в тяхната почтенска котия е пристигнало искане и те не са го видяли, тъй като са отишли да спят. Трябва да гарантираме, че всички предложения са достатъчно добре обмислени и ще проработят за всички дружества, включително за големите дружества. Големите дружества също трябва да знаят, че искането е достатъчно юридически обосновано преди да предоставят информация. Необходимо е да отчетем факта, че ако информацията се предостави неправомерно, това представлява потенциално нарушаване на общия регламент за защита на данните, което може да им струва 4% от техния оборот. Така че разбирам, че трябва да се действа бързо, всички разбираме тази необходимост, но решението трябва да може да се осъществи и трябва да е в рамките на най-ясна правна основа. В а, какви рамки, юридически рамки може да се предоставя а, информация. Относно госпожа Сипел и категориите данни. Имам притеснение във връзка с а, праговете за а, данните и достъпа до данните, както а, и записването. Разбирам, че идеята е това да се прилага за сериозни организиран, за сериозна престъпност, организирана престъпност, сексуално насилие на деца и така нататък. Разбирам обаче, че съвета обмисля и предложение да се преследват наказателно хора за това, че си изхвърлят буклука в неправилния ден. Трябва да има някакъв прак. всички доказателства в крайна сметка могат да бъдат определени като данни. Така че трябва да има някакъв прак за това кога може да се иска достъп до данни. Какво да кажем за екстратериториалния ефект? Какво да кажем, ако, например, има една компания или платформа, базирана в трета страна и от нея се поиска да даде информация, но това даване на информация би нарушило законите в страната, в която е базирана платформата. Как ще проработи всичко това в международен план? Има много, много други въпроси. Естествено, ще говорим дълго по тези теми. Като цяло подкрепям намеренията на комисията, но има много оговорки, които а, трябва да обсъдим и трябва да действаме много предпазливо. Благодаря, Софи Инвелт, имате думата. Благодаря, госпожо председател. На първо място, естествено, няма да повтарям а, казаното от Биргит Сипел и Даниел Далтън, защото аз съм съгласна с почти всичко споменато от тях. Искам да кажа, че има много големи въпроси във връзка с това предложение и по отношение на основанията зад него. Има съществуващи инструменти. Казва ни се, че те не функционират. Първата стъпка да се направи нещо, не би ли трябвало да бъде да се поправят тези емалац, както ги познаваме, ако те не действат както трябва. Или комисията се опитва да наруши правата на гражданите или да отслаби техните права. мисля, че всеки път, когато комисията предприема подобни мерки, които бих определила като репресивни, тя би трябвало да предприеме и мерки за защита на правата на хората. Съществува така наречената полицейска директива, която не е приложена от повечето държави членки. Не трябва ли това да е първи приоритет за комисията? Защото тази директива е важна за обмена на информация. Факта, че тя не се прилага, пречи на обмена на информация. На второ място става дума само за директива. отслабва се позицията на гражданите. И ако това предложение за електронните доказателства се приложи така както комисията предвижда, гражданите няма да могат да се защитават по никакъв начин. Виждам, че има логика. Искаме да има хармонизирано ниво на защита на човешките права в Европейския съюз. За съжаление обаче хармонизираното отношение е, спрямо човешките права не съществува по-настоящем. Има и много е, въпросителни свързани с е, върховенството на закона. Видяхме само преди седмици, че една жена, която отправи сериозни критики към полското правителство, тя а, представляваше едно НПО, а, в крайна сметка беше изгонена от шенгенското пространство и към нея бяха а, отправени какви ли не обвинения. Така че виждаме какво могат да направят правителствата. Имаме нужда от абсолютно неприкосновена правна защита за гражданите, защото постоянно ставаме свидетели на нарушаването на, на, на правата на гражданите. Две допълнителни бележки и така приключвам. Юрисдикцията и на навлизането в чужди е, компетенции. Господин Далтън говори по този въпрос. Има големи разлики между САЩ и Европейския съюз. Всеки, който е в Европейския съюз, има равни права, независимо дали е гражданин или не. А ние не се ползваме със същата правна защита в САЩ. Искам да разбера, знам, че няма да отговорите, естествено, това е политически въпрос, но искам да разбера следното. Видяхме, че комисията е, обвърза случая Майк Microsoft с досието Amigos. И всеки каза, че трябва да се чака, защото трябва да се приеме проекта за електронните доказателства. Ето го сега проекта. Не за първи път копираме онова, което прави САЩ и не за първи път САЩ ни казва какво да правим. Мисля, че трябваше да се действа обратното. Първо трябваше да има публичен политически дебат и дебат в парламента, парламента и след това да се правят законодателни предложения. Омръзна ми от други страни извън Европейския съюз да ми казват какви трябва да бъдат нашите политики за сигурност. Особено когато става дума за вътрешната сигурност. Затова комисията трябва да бъде малко по-независима и да не бъде вярното кученце на едно правителство от трета страна. И накрая, тъй като вървим към избори и следващата година ще има комисия, който и да стане следващ председател на комисията, би трябвало да обмисли създаването на отделен портфел за комисар, който да отговаря само за защита на, доказ... защита на личните данни и за личната неприкосновеност. Портфела на този човек трябва да е такъв, че каквото и предложение да направи Европейската комисия, то да бъде разглеждано през призмата на правилата за защита на личните данни и защита на личната неприкосновеност. Виждаме колко са важни личните данни, виждаме съответно, че и комисията напълно пренебрегва всички препоръки на експерти, включително на Европейски орган за защита на данните. Затова някои с политическата тежест и репутация на комисар би трябвало да наглежда всички тези предложения. Благодаря. Благодаря. Корнелия Ернст има думата. Ние сме конструктивна група и ще се придържам към това. Но гледната точка на юристите в Германия е такава, че е необходимо да се ускорят нещата, процедурите да станат по-бързи. Това е разбираемо, но има и допълнителен въпрос. А, именно, че имаме и други инструменти, например заповедта за разследване. И каква оценка е направена от комисията, за да се прецени, че има реална нужда от това? така както е предвидено в проекта и така с кого се е консултирала комисията, кой е направил оценката, защо се разглежда този въпрос за спешен и така внезапно се появи на масата. Ние трябва първо да видим това, с което разполагаме, дали действа добре, доколко работи, доколко не работи. Може би ще кажете нещо по този въпрос. Второ, по същество. Доставчиците на услуги. Проблемът е, че те не знаят как нещата ще действат в действителност. Възлагат им се огромни отговорности. Като имаме предвид Google и други подобни компании, знаем, че има проблеми там, търсят си решения. И въпросът ми към комисията е дали решението, което предлага комисията сега, е било изпробвано. Ние чухме да се говори за отговорност, но действително това ли е верният път? И може ли да се отговори на очакванията по този начин? Освен това, знаем, че има различни правни системи в Европейския съюз, като погледнете към Польша, Унгария, например. Възможно е да има проблеми е, и в тази област, именно разликите в правните системи на държавите членки. Имате ли някакви притеснения в това отношение? И обяснете ни защо смятате, че въпросът не създава проблеми, въпреки че има различни мнения в държавите членки и различни правни системи. Какви са процесуалните гаранции, например, за защитата на личните данни? Ние имаме правила, които се опитваме да прилагаме, така че реалният въпрос тук е, е дали Европейската комисия счита, че всички тези условия могат да се изпълнят, кой ще прави проверките, как ще се решават тези неща. За мен въпросът остава открит. Затова трябва да подходим скептично Трябва да сме наясно как е взето решение за въвеждането на нещо, защото след като се приеме, то е там и трябва да се прилага. Но преди да стане всичко това, ние трябва да проверим дали това е верният инструмент, който трябва да бъде въведен. Това беше последният оратор от името на парламента. Сега искам да дам думата отново на Бриджит, но преди това искам да дам думата на представителите на комисията, ако желаят да отговорят на повдигнатите въпроси. Благодаря, госпожо председател. Аз няма да се спра на всички въпроси, които бяха поставени, на някои от тях. Първо, ние предлагаме този нов механизъм и аз обясних в началото какви са проблемите, Говорих за доброволното сътрудничество. Създаването на правна рамка означава, че даваме повече правомощия на правоохранителните органи, допълваме правната уредба, която е свързана и с правата на засегнатите лица. Тоест, това е възможност да се защитят допълнен, допълнително гражданите. Това не е едностранен инструмент – ние с удоволствие ще работим с вас допълнително по тези въпроси, да обсъдим правата, също правата за правна защита и прочие. Но ситуацията в момента не е такава, че всички права да са защитени. Ние искаме да се защитят и хората, които са засегнати от разследвания. И не бива да забравяме, че трябва да говорим за ефикасност, говорим за, за подозрени лица, но трябва да отчитаме и а, правата на и правата на ответниците, не само на жертвите. За оценката започна прилагането. Миналата година беше а, започна да се прилага. Имаме доста опит а, с процедурите. Запознатихме с възможностите за съдебно сътрудничество по други инструменти, като Европейската заповед за арест, Знаем, че бяха поставени срокове. Когато започне усъвършенстването на съществуващите инструменти, не се проявява интерес и от трети държави, като САЩ, да инвестират големи ресурси в механизма МНА. Е, те насърчават държавите членки да разчитат на доброволното сътрудничеството и M&A е, заявките да са нещо според тях, което не ги засяга. Тоест, това бяха някои от съображенията, поради които решихме да пристъпим към този нов механизъм. Наблегнах също и на съществуващото доброволно сътрудничество, също за категориите данни. Това е въпрос, който можем да обсъдим. Разликата между абоната и данните, свързани с дадената сделка. Само данните за достъп са визирани. Можем да обясним защо, да видим защо даваме такава дефиниция точно. Но в има разлика между subscriber data и transactional data. Има различно третиране. Subscriber data е нещо, което е необходимо в началото на разследването, за да се установи кой е, е зад даден акаунт. Каква информация е подадена? Електронните доказателства имат отношение не, не само към сериозните тежки престъпления, организирана престъпност, но към всякакви видове разследвания, защото иначе има риск от безнаказаност ако правозащитните органи разполагат с тези възможности. Също ние предлагаме и прак за subscribe и за Access Data. Относно ролята на доставчиците на услуги, ние признаваме, че има разлика между малките и средни предприятия и големите фирми. Преобладаващото мнозинство от исканията са свързани с големи компании, компании и те могат да ги обработват. Те имат екипи и юристи, които могат да правят надлежните проверки. Ние не изискваме кой знае какво от малките фирми. Ние ни предлагаме те да проверяват всеки един случай по-отделно не е вменено такова задължение. Освен това, запитването е винаги към някакъв обществен орган, а не към директно доставчика на услуги. Председателката, искам да попитам дали от австрийското председателство желаят да вземат отношение за минута-две. Благодаря съвсем накратко. Ние вече започнахме обсъждане по това досея в е, работната група. Е, вчера и днес бяха проведени две заседания. Много от въпросите, които бяха поставени днес тук от е, членове на Европейския парламент, бяха поставени и от е, някои от държавите членки в работната група към съвета. Тази тема е, е важна. И за това искаме да постигнем бърз напредък по нея. Това е всичко, което мога да кажа към момента. И тъй като това е много важно досие, ние ще, постигне, ще се опитаме да постигнем общ подход до края на годината. Това е целта ни. Но, както вече споменах, има доста практически въпроси, които следва да бъдат разрешени. И ще видим как е, ще вървят нещата през следващите месеци. Благодаря, Бриджит. за кратко обобщение. Благодаря. Благодаря на докладчиците в Сянка за това, че споделиха някои от своите идеи. За съжаление, не чухме мнението на всички политически групи. Следващата седмица ще бъде първото заседание на докладчиците в Сянка и сигурно това ще бъде най-интересната проява за всички. Европейската заповед за разследване беше спомената от комисаря. Ние трябва да помислим дали е добра идея да започваме с нова мярка, след като бившите съществуващите мерки току-що са въведени и нямаме натрупан опит, вместо да оказваме натиск на държавите членки да изпълняват това, което има вече. Ние сме готови да поемем своята отговорност като екип, който работи по това досие и да постигнем решение по оставащите въпроси, които се откоряват на този етап. Европейският парламент с всичките свои политически групи и различни мнения, този парламент работи по всички досиета. Той излиза с позиция по всички досиета, но доста често и само в един случай съветът е този, който не намира решение. И не е за вярване, че съветът блокира нещата, докато ние вършим работата и ние проявяваме готовност да работим и по това досие. Аз лично бих искала да помоля съвета да работи също по всички оставащи досиета, които отдавна са блокирани по някаква причина в съвета. И очаквам действително с нетърпение мненията на докладчиците в сянка, да се опитаме да намерим решение, да имаме обмен с представители, които са експерти в тази област, за да можем да намерим решение на оставащите въпроси. Благодаря, благодаря за апела, който беше отправен към съвета. Благодаря за тази част от заседанието на комисията. Ще продължим в 2 часа и 30 минути днес след обед.